Bueno, vamos a empezar. ¿Ah? Creo que en la reunión de hoy eh, Добър ден, нека да започваме работата си. На заседанието днес не очаквам да има голям брой депутати, и тъй като ма, паралелно с нашето заседание такът заседанията за конституиране на множество делегации. Така че колегите ще трябва да влизат и излизат по време на днешната ни работа. Самата аз също трябва да изляза в 5 часа, защото и аз трябва да отида на заседание на делегация. Е, така че тогава ще предам председателството за известно време на колегата. Погледнете дневния ред. Ако нямате възражения, нека да го смятаме за прият. Сега няколко съобщения първо от мен и после ще поговорим с Таврос Ламбринидис, който е, е тук днес, е, специален представител на Европейския съюз по правата на човека. И след това ще поговорим за правата на човека в Сирия, Ирак и съседните страни. Е, ще проведем изслушване, ще е, говорим по-конкретно за беженците и вътрешно разселените лица. Това е дневния ред. Ако нямате коментари, нека да го смятаме за приятно. Е, Последното заседание на нашата подкомисия беше на 24 септември. Няма нови резолюции по спешни ситуации, които да са приети. На 7 октомври Комисията по външни работи и Комисията по развитие гласуваха по тримата предварително избрани кандидати за наградата Сахаров. Както знаете, за наградата тази година са номинирани Евромайдана, Майдана, доктор Денис Макуега и Лейла Юнус. Това бяха трите кандидатури. На 16 октомври председателския съвет ще вземе решение кой печели наградата. Официалната церемония ще бъде проведена в Страсбург на 26 ноември. Що се отнася до нашата дейност, чакаме председателския съвет – да се произнесе по членовете на тази комисия, които не са членове на а, комисиите, чието подкомисия сме ние, т.е. комисията по външни работи а, и заместник председателя госпожа Гарантуа ще поеме а, тази роля, но преди това, че член на Комисията по външни работи, е, по-настоящем има административни пречки и не може да вземе ролята на заместник-председател, нещо, което е, е жалко. Ще се разреши въпроса, но по-настоящем председателския съвет се занимава по-скоро с изслушванията на комисарите. На 6 ноември се предвиждаше да има заседание на нашата подкомисия. То се отменя. Междувременно обаче голяма част от нас са поканени на заседанието на комисията Инта за Комисията по международна търговия. Там ще се говори и за разумението за инвестиции с Бирма, Миянмар. Става въпрос за 6 ноември от 10.30 до 12.30. Ще се обсъжда програмата за инвестиции там. Както ви казах, вече тук е Ставрос Ламбринидис, специален представител на Европейския съюз по правата на човека. Той изпълнява тази функция от септември 2012 година. Първоначално мандатът му беше с продължителност две години и сега е удължен до феврари 2015 година. Той редовно присъства на заседанията на нашата подкомисия. Внимателно следи работата на Европейския парламент. Той е бивш депутат в Европейския парламент – и е, за това се радваме на добри отношения с него. Радваме се, че той може да е тук да ни разкаже за работата си през последните години и за най-важните според него предизвикателства пред Европейския съюз в областта, в която той работи. Господин Ламбринидис, работи доста посветено на своя пост през последните няколко години и е посветил много на правата на човека. Добре дошъл, господин Лавринири. Благодаря много, Елена. Много се радвам, че мога да съм тук на, на първото заседание на тази подкомисия, което ти председателстваш. Много се радвам, че мога да те поздравя а, за а, твоето председателско място и а, се радвам, че мога да поговоря с всички колеги от комисията. Виждам и познати колеги, виждам и нови а, колеги, нови лица, така че а, точно по тази причина а, е добре да поговорим за нещата и в малко по-общ план. Разбира се, ще говори, и, е, ще отговори на конкретни въпроси, но е добре първо да се спра на цялостните е, стратегически въпроси и начина по който подхождаме ние е, към тях и аз и службата по външна дейност. Това лято един човек, току-що освободен от затвора, дойде в Брюксел. Отслабнал, изтощен, но много радостен за това, че е на свобода, че може да дойде тук, да разговаря с нас и да ни благодари за работата, която сме извършили, за да може той да бъде освободен беше доста вълнуваща тази среща и в тази връзка подчертавам, че 10 години вече има стратегия по правата на човека на Европейския съюз, има насоки и а, хиляди души са били а, Десетки души са били освободени от затвора, хиляди души са били е, подкрепени а, в а, търсенето на правна защита в, в своите е, държави поради а, е, обвинения, повдигнати срещу тях, които са от политически характер или свързани с а, опити да се ограничи свободата на словото. Много хора изложени на опасност, са получили подкрепа от нас, за да могат да, се преместят бързо на друго място. Това е работа с действителни хора, е, с е, хора, които благодарение на нашата работа и работата на неправителствени организации е, са спасени. А, днес положението е доста драматично навсякъде по света. На много места по света има много хора, които загиват. Има ужасяващи престъпления, обезглавявания по интернет. И в тези ужасяващи новини някак си а, потъват добрите новини за постиженията, за това, което сме направили за много хора в различни страни, които се борят за правото си да изразяват своята позиция, да защитават правата на човека, да защитават тези ценности, които не са само западни. Това са световни ценности, ценности на всички хора, свързани с хартата на ОНЕ по правата на човека. И така, всички, които работим в тази област, по някой път се озваме в ситуации, в които изглежда, че нещата са доста обезкуражаващи. Е, постигаме нещо, обаче после нещата се връщат назад но аз мисля, че трябва да бъдем по-оптимистично настроени и да продължаваме да работим. И за тази цел е добре да работим, следвайки една ясна стратегия. Стратегията, която аз ще очертая пред вас, е стратегията на седемте букви Е на английски. Разбира се, със сигурност някой може да добави осма и девета, но ако ме слушате внимателно, надявам се, че ще оцените тяхната полезност. И така, първото нещо, което трябва да направим по отношение на правата на човека по света, е свързано с думата empower. Тоест да овластим хората, да дадем на хората достатъчно добри възможности за да изградят институции, които защитават правата на човека, независими съдилища, които обективно да отсъждат поли... полиция, която да прилага правото, военни сили, които да спазват международни конвенции. Причината, поради която настояваме за това, е съвсем проста. Ние не можем да налагаме правата на човека отвън. За да може правата на човека да станат градивна част от обществото, те трябва да бъдат изградени от самото общество на място и за това трябва да има гаранция за свободни и независими институции. И това е основният елемент на овластяването. Когато работим с гражданското общество, подхождаме холистично. Предоставяме финансова помощ там, където тя е необходима, а не за да насърчаваме това, което ние искаме да се развие. Винаги изслушваме потребностите на, на място, изслушваме хората на място. Опитваме се да предоставим помощ там, където а, властите се опитват а, да накарат гражданското общество да замлъкне. Винаги се опитваме да насърчим диалог между властите и гражданското общество. А, да има един а, тристранен разговор. Не само Европейския съюз да разговаря с гражданското общество, но и гражданското общество да разговаря с правителството. И за това е необходима този вид холистична подкрепа. Ние сме на разположение и там, където правителствата имат желание да получат подкрепа от нас, за да изградят а, съответните независими институции. За да се постигне това обаче, и тук стигам до втората дума с буква Е на английски engage. Необходимо е да сме ангажирани. Необходимо е да а, поддържаме връзки с е, всички участници, включително и с, да кажем, правителства в страни, където положението с правата на човека е доста лошо. За тази цел е необходимо е, контактите да, са, да се поддържат постоянно, регулярно, да се е, изгражда максимално количество доверие и максимална степен на доверие и да се разговаря непрекъснато с местните власти, за да се види какво може да се направи за развитието на правата на човека и да се предостави силна помощ за а, правителствата и за институциите от гражданското общество, които подкрепят правата на човека. И така. Този тип а, контакти са изключително важни. По някой път а, ни питат защо изобщо разговаряте с това правителство. Отговорът е защото се налага. Ако искаме каквото и е да било да се промени в правата на човека, нямаме друг избор. Третата дума с буква е на английски е enlargement разширяване. За, в този, е, е, разширяване в е смисъл на разширяването на коалициите между страни по света, които приемат правата на човека като своя ценност. В двустранни отношения или в многостранни институции и присъствието на Европейския съюз в тази връзка и моят ангажимент в тази връзка в последните години е изключително силен. Тук, разбира се, можем да а, говорим за различни страни една по една. Предполагам, че нашето заседание се предава по интернет. А, можем да обсъждаме конкретните въпроси, но аз говоря стратегически. Тук трябва да се спомене основното предизвикателство, именно гражданското общество а, и подкрепата за него. А, големият проблем, голямото предизвикателство е а, е, това, че правата на човека а, на много места са напълно пренебрегнати. Има правителства, които на думи ги спазват, има правителства, които просто не ги спазват. Има правителства, които открито се противопоставят на идеята за правата на човека, а това е много опасно. А, опасно е, защото не може да се а, насърчава идея, да, се, да се развива идеята, че всяка държава може да се избере онези права на човека, които а, са и е изгодни, а останалите е, да пренебрегва. И така, в работата си с различни страни по света, с различни култури, с различни религии, с различни организации, с различни политически системи, е много важно непрекъснато да настояваме на правата на човека, защото само така можем да се противопоставим на това предизвикателство. Правата на човека никога не са били е, предмет на спор между култури, религии и е, държави. Е, правата на човека всъщност са валидни за всички срещу и ги защитават от културния релативизъм на власти и мъщите. Има хора, които и тук в Брюксел, и в Атина, и в Кайра, в Нью Йорк са пребивани поради това какви са. Това се случва и в Москва, и в Йоханесбург, и навсякъде. Никой от тях няма да, а, да каже, моля ви, не се месете да ме защитавате, защото правата на човека а, не са универсални ценности. А, но ако един мъж пребива жена си, той е, е, със сигурност може да каже, нашата култура е различна от вашата, не ми се месете и така. Тук говорим за спор не между култури, а говорим за борба, която се води вътре във всяка една култура трябва да разширяваме е, мрежите на страни, борещи се за правата на човек. И тук нямам амбицията Европейския съюз да е лидерът в тази област. По-скоро Европейския съюз трябва да събере всички останали страни, които работят в тази област. не искам да сме лидери, искам всички заедно да се борим за общите си ценности. Четвъртото и петото понятие, започващо с Е на английски, са свързани с прилагането на правата на човека. Първото понятие е encourage. Трябва да насърчим развитието на правата на човека в страните, с които работим, чрез постоянен ангажимент – е, в много страни по света, дори да иска Европейския съюз да наложи правата на човека да се спазват, е, той просто няма как да го направи. Защо? Защото е, по някой път няма достатъчно силни економически отношения с тези страни, за да може страната да се безпокои евентуално, че ще загуби европейски инвестиции. А, много често говорим за страни, които се намират в доста а, сложна ситуация. И така, а, е, това, което можем да направим тук е да насърчим е, развитието на правата на човек. А, това по никакъв на начин не означава да си затваряме очите пред нарушенията. В крайна сметка, чрез е, м, диалога по правата на човека и чрез нашите изявления по конкретни случаи, е, хвърляме светлина върху случващото се е, на съответното място и настояваме да се предприемат мерки. Също време, но е много важно да настояваме, че подобряването на правата на човека не е, за, не е от полза за Европейския съюз, а е от полза за съответната страна, с която работим, защото така има много по-голяма вероятност да има сигурност, стабилност, мир в обществото и прочие. Това са положителни характеристики на едно общество, които много трудно могат да се постигнат, ако в съответното общество непрекъснато се нарушават свободата на словото, свободата на сдържаване и други важни права на човека. Петото е е enforcement, приложение. Тоест, е, да се прилагат правата на човека. Има такива ужасяващи нарушения на правата на човека. Има толкова много хора, които се, се изтезават, които се убиват. В граждански е, войни и конфликти и затова е изключително важно Европейския съюз настойчиво да заяви, че е крайно време е, не само да се сложи край на това, а и отговорните да бъдат наказани. И много добре знаете, че Европейския съюз има а, много силна позиция по отношение на Международния наказателен съд и настоява международната общност да го подкрепя, защото само така ще има действително възможност да се предотврати безнаказаността. А, само ако има сериозни наказания, можем да разчитаме да няма да намалят, намалят нарушенията. Защото трябва да се опитаме да разберем това, което се случва в света около нас. Трябва да се опитаме да очертаем една стратегия, която действително да се занимава с корените на проблемите и това означава не само да гасим пожари, ами да предотвратяваме пожарите на някои места. Има пилотни проекти в няколко страни всъщност, където нарушенията на правата на човека се използват като е, система за ранно предупреждение за евентуални възможни конфликти. Работим с Африканския съюз в тази област. И така, предотвратяването е, е от решаващо значение. Шестото е на английски е олицетворявам. Какво означава това, най-просто казано? а именно, че Европейския съюз трябва да продължи да олицетворява, да представлява правата на човека, които е, очаква от останалията част от света да следват. То трябва да продължи да бъде в предните редици на защита, отстояване правата на човека, както е правило и до днес. Защото в крайна сметка никой не е съвършен, когато става дума за правата на човека. Но това пък не означава, че Следователно всички са еднакво несъвършени. Особено се гордея с начина, от начина по който Европейския съюз е изградил институциите и е, е, самата култура, за да сме сигурни, че ние не смитаме, зад, замитаме зад, под килима нашите собствени нарушения прата на човека. Да сме сигурни, че имаме едно свободно гражданско общество, с което си взаимодействаме, макар да ни е, е харесва понякога това, което те казват в усилията да защитаваме правата на човека. Имаме свободен интернет, където всички могат да говорят свободно, да разкриват случаи на нарушение на правата на човека. Имаме независими институции във всяка държава членка, имаме и европейски такива, парламенти, където свободно мислещи и свободни депутати, както в тази зала, могат да поставят собствени, да поставят проблеми, свързани с правата на човека в техните държави, без да, да сочат с пръст нарушения отношение на собствените си държави, без да бъдат е, назовавани е, предатели, е, изменници. Това са тези основни институции, за които аз призовавам всеки по света да изгради преди да започнем да говорим за съвършенство в правата на човека, ние трябва да олицетворяваме всичко това, да, да сме образец за всичко това. Какво имам предвид? Трябва да направим така, защото във външната си политика е, както имаме стратегическата рамка за правата на човека от преди две години, е, както и плана за действие от преди две години също е, дава да се разбере. Е, е, всичко това е, трябва да има за цел да постигаме правата на човека чрез собствена, като изграждаме собствена политика, чрез инвестиции или както решите. Не винаги е лесно това, разбира се, но когато го постигаме, когато то става, не е защо в резултат на някаква конспирация, заговор на хора, просто защото една много сериозна политика следва следва Европейския съюз. Много хора работят по много въпроси, е, които е, е, без да знаят какво значи права на човека или не спазване на правата на човека. Но ние трябва да можем да следим, да имаме начин да следим последствията от правата на човека, опазването им по цял свят. И трябва да ви призная, че това е наистина много важно освен всичко друго. А, именно Европейския парламент да работи заедно с службата за външни дела, въпроси а, с, в разработването на следващия план за действие. Това е изключително важно. Сега да ви дам един пример. Бях в една държава неодавна там чух, че Европейския съюз е изградил посредством помощ за развитие една голяма болница. Попитах, помоли хората да ми разкажат за тази болница. Те ми казаха, да, наистина болницата е факт, но казаха, знаете ли, е, тази болница е толкова невероятно прекрасна, фантастична, че всъщност само богаташите могат да си позволят да е, се лекуват там. Не е ли любопитно това? Значи ние правим нещо изключително важно, но не се вглеждаме в последствието от това. Не мислим как то ще се ползва след време. Това, което ние сме построили понякога и много често подхода към правата на човека в връзка с развитието е да решиш преди да строиш нещо, да говориш с хората на място и да разбереш, да вникнеш в техните е, действителни нужди. И ако има е, конфликти, проблеми, чрез дипломати, дипломатически средства да се опиташ да ги решиш. Понякога това е просто да се е, изработи един е, такъв механизъм, който вдъхва доверие, в, като се ангажираме с гражданско общество, чрез Обединените нации и други организации, да сме сигурни, че това, което се строи някъде, е, е, служи на съответната цел. Защо е важно, и аз казах в началото, защо се гордея с насоките за правата на човека и това, което прави Европейския съюз. Е, ще ви кажа още една причина за е, това да се гордея. Економическите и социални права, които Европейския съюз развива и е, насърчава в света, не само социално-политическите. Ние наричаме е, това помощ за развитие, не е, помощ за правата на човека, но ако помислите какво означава да построиш едно училище или болница или кладенец за хората, за да имат вода за пиене, ако, ако помогнеш да се образоват жени или деца, за да бъдат из, измъкнати от бедността, да не бъдат маргинализирани, да имат възможност равноправно да участват на пазара на труда, в политиката и така нататък. Не е ли това една извънредна е, функция на, на е, помощта, помощ за правата на човека? 20% от економиката на света е, Европейския съюз и 50% от е, помощта за развитие в света. Това, са, това е Европейския съюз и държавите членки. Според мен това е едно забележителен, забележителен факт и аз се гордея с това. И това ме навежда. Буквичка е последната, която е свързана с а, шестата. А, това е елевейт, да издигнем а, статута, видимостта на правата на човека, ангажираността на Европейския съюз, да я качим на по-високо равнище, включително наблягайки на огромната работа, която този парламент, Европейския парламент и вашия подкомитет по правата на човека върши ежедневно, за да е, насажда, да разпространява, е, да защитава правата на е, човека по света. Има толкова държави членки, които имат съответ и помагат за решаване на проблеми, свързани с правата на човека по цял свят. Това е начин ефективно да, да, да е, направим по-видим Европейския съюз, специално в този контекст, в работата му с неправителствени, с световни организации е, по правата на човека, да засилим е, е, ролята си, влиянието си. Е, когато държим в ръце 20% от е, населението, 50% от економиката, е, това не значи, че непременно, когато европейски, представител на Европейския съюз е, се бъде представен някъде, всички ще му ръкопляскат. Ние трябва, това е проблем за нас, трябва наистина да внушим на хората по света, че ние държим на, на думите си, превръщаме ги в дела, че правим всичко това за което тръбим. Ние всички, че всички, правата на човека е, трябва да бъдат защитени в световен мащаб, защото те са едно универсално понятие и че ние не, не само проповядваме тези стойности, а ги отстояваме, е, ги е, защитаваме с дела. Елена, е, през е, месеците и годините, в които, от които съм на този пост, ние сме работили с теб заедно и сега очаквам е, с нетърпение да работя с теб, именно да засилим видимостта на това, което правим, да, да представата, възприятието на хората за нас да бъде качено на едно по-високо равнище. И то не защото имаме някакви задни мотиви като европейци, искаме да правим това просто защото е, този съюз е изграден чрез правата на човека, защото вярваме в правата на човека и защото сме горди е, с това, което сме направили знаем, че това, което правим, е, подобрява живота на хората, прави ги по-щастливи. Това не са европейски ценности, те са световни, универсални. Света трябва да е обиден около тях и ние сме горди, че сме част, член на това световно семейство. Благодаря много. Благодаря за отличното въведение в темата. Може би и аз мога да предложа едно е от тази поредица. Да, експериенция. Да, и английско, разбира се, е for experience, за, за опит, богат опит, вие наистина имате много богат опит, опит, който отива отвъд стратегии и планове за действие и е, теоретични е, постановки. Разбира се, всичко това се обогатява от вашата работа, но много по-ценен е опита, практическия опит на място, е, по цял свят, на различни, различни равнища. И наистина това е, става ясно, когато е, чуваме това, за което, което сте направили. Поздравяваме и за всичко, за сторното. сега имаме малко време за е, размяна на мнения. Е, панцер поиска думата първо. Trabus, ma poi dovrò andare perché appunto come è stato detto abbiamo l'insediamento delle delegazioni. Благодаря, извинявайте, трябва скоро да си тръгна, защото имаме заседание на делегациите, но слушах внимателно това, което каза. Два или три въпроса изникнаха у мен след чудото. По няколко повода съм имала възможност да заявя, да кажа колко важна е работата, която е, правиш, е, вършиш ти. И е, на изслушването на Федерика Могерини също казах, споменах колко важна е ролята, която играеш ти. И мисля, че свършената от теб работа като представител, специален представител за правата на човека е много добра наистина. Но мисля, че вярно разбирам, че е, задачата ни е да направим така, защото усилията, които полагаме е, по правата на човека по цял свят и това, което на практика се случва, е, не трябва между тях да има вакуум, да има пропаст и трябва да направим всичко възможно да скъсим дистанцията между действията ни и резултата от тях и мисля, че в твоята презентация чух нещо в този дух. Три въпроса искам да засегна накратко по които според мен трябва да работим, на които трябва да наблегнем. Първо, на културния фронт трябва да работим и то много по-сериозно, много по-задълбочено, отколкото до сега. Може би е, да го кажа така. Много често е, правата на човека се разглежда като някаква цена, която трябва да се плати и тя е твърде висока. Ние трябва да променим мисленето в това отношение. Трябва да накараме хората да разбират, че правата на човека предоставят възможност за растеж в различните общества. Те са е, е, неизменна съставка от това. И ние като европейци можем да направим нещо в това отношение. Защото е, разполагаме с е, инструментите да го направим. Втория въпрос, той е малко по-политически. Това е последователността и взаимовръзката между външните и вътрешни действия, това, което правим в е, Съюза, в нашите държави и навън, и по отношение на третия свят ние имаме своята харта за, правата, за основните права и свободи е, и когато е, говорим за вътрешна политика, не трябва да забравяме е, тази харта. Но понякога се явява противоречие. Във външен план ние проповядваме нещо, което не можем непременно да гарантираме във вътрешен план. И това създава проблеми. Например, когато трябва да бъдем сочени като, като пример, има известна демократична криза на демокрацията в Европейския съюз. Тя е вертикална, ако може така да се каже. И мисля, че част от проблема се състои в това, че нямаме ефективна на, на база за сравнение, когато става дума за е, ефект, борба за е, защита правата на човека. Е, Вярно е, че в този комитет, е, в, в, в тази комисия работим е, много добре в едно отношение в координиране на външната служба и работата на а, другите а, институции. И това е важно, защото а, трябва да имаме една формализация в смисъл на а, така павирани пътища на работа между външната служба и другите институции. Една а, координиране на дейността на едно официално равнище, а, на, да кажем да имаме заседание веднъж тримесечно, за да сме сигурни, сигурни, че именно този, тази съставка, елемента права на човека, е една минава като червена нишка през всичко, което правим. Разбира се, убедена съм, че има какво да правим и то много, особено пък и в много по-качествено, отколкото до сега. Okay. Uh, <laughs> Благодаря ви много. Ще говоря на холандски. Господин Ламбринирис, благодаря ви за изказването. Добре дошли от името на нашата група ЕКАРА. Оценяваме начина по който сте координирали и работили с а, тази комисия до сега и с, очакваме с нетърпение бъдещата ни работа. Определено оценяваме работата ви от последната година. Забелязах, че говорите много емоционално, когато говорите за стотиците хора, освободени благодарение на нашите усилия. Мисля, че това ни удовлетворява, тъй като е, човешките права не са нещо абстрактно. Става въпрос за хора от плът и кръв. Това е нещо много конкретно. Те са в конкретни ситуации. Разбира се, изправени сме пред огромни предизвикателства. Не винаги е приятно, когато слушаме новините всеки ден. Изправени сме пред огромни предизвикателства и имаме много голяма работа, която трябва да свършим. Винаги сме ви подкрепили и вас и вашата служба. Е, и вие като специален представител определено имате възможност да работите независимо, да говорите открито. И може би да не се притеснявате толкова много, ако не се изразявате по най-дипломатичен начин нещо, от което министрите на външните работи обикновено се притесняват. Определено е, ми беше интересно да чуя кои са вашите е, седем думи, с, започващи с Е. Споменахте разширяването. Разширяването не е свързано с лидерството толкова на Европейския съюз, а е свързано с това, че Европейския съюз трябва да продължи да защитава правата на човека. Насърчаване, прилагане. Разбира се, прилагането е нещо много важно, когато говорим за нашето сътрудничество с Международния наказателен съд. Сега имам няколко конкретни въпроса. Също бих искал да се извиня, защото след 10 минути ще трябва да напусна това заседание. Първо, за Украина. Какво точно конкретно сте успели да постигнете в този конфликт? и когато говорим по-специално за ситуацията с правата на човека в област Донбас. Чухме доклад от май месец. Също така ме интересува ситуацията с малцинствата в Крим. Дали сте предприели конкретни действия по този въпрос там? Второ, как оценявате диалога за правата на човека с трети държави? Дали според вас той е успешен? И също така, дали новия върховен представител ще е в позиция да продължи този диалог с още повече държави в региона? Можете ли да ни кажете малко повече за използването на представители на Европейския съюз в европейските насоки, като например е, представители по въпроси за свобода на вероисповеданията и въпроси свързани с е, хомосексуални, транссексуални и така нататък? Има ли някакво образование на соки? Участвате ли в обучения по отношение на правата на човека за дипломатическия персонал на Европейския съюз? Това са въпросите, които имам. Благодаря. Можете да отговорите веднага, тъй като питащия трябва да напусне залата. Благодаря. Поставихте три много важни въпроса. Накратко. Антонио постави три много важни въпроса. И според мен той много правилно изтъкна колко важно е да си даваме сметка, че работим с хора, които идват от други култури, култури различни от културите в Европейския съюз. Това е нещо много важно. Преди 20 години в декларацията от Виена, в която светът потвърди ангажиментите си в областта на правата на човека, в тази декларация се казва, че когато се прилагат правата на човека, трябва да се отчитат различията от религиозна и културна гледна точка в различните места по света. Но не може да се казва, че става въпрос за различна държава, като ем, извинение да не се прилагат правата на човека. Трябва да се прилага правата на човека по начин, който е най-ефикасен в конкретните държави. Така че декларацията от Виена е много важна. Винаги ние се опитваме да намерим правилния подход, език, с който да обясним на хората, че не само европейските ценности са част от е, правата на човека, а са ценностите на тези хора конкретно. Става въпрос за развитие, за мир, за сигурност. Тези неща могат да се насърчават само при зачитане на правата на човека. И ще кажа следното по този повод – ние също сме изправени пред сериозно политическо предизвикателство и мисля, че и някои от представителите на тази комисия са изправени пред подобни предизвикателства. Когато се върнете в избирателните си райони, вие също гледате какво се прави там в областта на правата на човека. И смятам, че това е много правомерно да се постави като въпрос, но ние трябва да гарантираме, че нашите избирателни райони и цяла Европа продължават да оказват политически натиск върху политиците за насърчаване на правата на човека в цял свят. Това е в интерес на цяла Европа, в колективния интерес на европейците, да се зачитат правата на човека в целия свят. Освен това, това е много важно и за хората по конкретни места по света. Но когато говорих с новия върховен представител, комисар по правата на човека, представител на Йордания, Заидрат Ал Хюсейн, той каза, че по YouTube вече се пускат обезгл... клипове с обезглавявания и когато е, виждаме такива клипове, е, се поставя въпроса за правата на човека. И много често обаче, ако хората не гледат тези клипове, те не се замислят за правата на човека. И понякога в нашите избирателни региони в Европа не се обръща такова внимание на този въпрос. Така че е много важно да предаваме това послание както навън, така и навътре в конкретните наши избирателни е, райони. Нещо, което Антонио също сподели е, че политическия ангажимент, за който говори Федерика Могерини, беше много ясен, много силен и много важен. Също така Това е и ангажимента, който беше поет от години наред от Катрин Аштън и много други. Да се гарантира, че има план за действие за правата на човека, че Европейския съюз действа в тази насока. Това са политически ангажименти, които ще са много важни и в нашата бъдеща колективна работа. Антонио спомена, вътре, външната и вътрешната последователност и това да прилагаме на дело нещата, които проповядваме. Той е малко по-песимистично настроен от мен, но сигурен съм, че знаете че Европейския съюз следи като цяло прилагането на хартата за правата на човека и мисля, че това е съвсем правомерна дискусия. Тя се провежда от няколко години. Но смятам, че начина по който тези въпроси се разглеждат в Европейския съюз е открит. Те никога не се замитат под килима. Включително и по-сериозни въпроси, които се разглеждат на ниво между държави членки. Така че много е важно ние да поддържаме тези механизми, тъй като тази свобода на изразяване е много важна за разглеждането на въпросите за правата на човека. Много често, когато обсъждаме с колеги от други места по света, се разглеждат въпроси като, например, миграцията в Европа и други. И аз наистина съм готов да водя такива дискусии и това е нещо необходимо. Антонио спомена и необходимостта за по-формализирано координиране. Готов съм да обсъдя този въпрос. Разбира се, това зависи от работата на, подкомисията на Европейската служба за външна дейност. Но така или иначе, с удоволствие мога да започна такава дискусия по този въпрос. Господин Демес Майкер, благодаря ви за вашите наблюдения и въпроси. В случая с Украина Европейския съюз имаше много твърда позиция, както го, по, в областта, както в Крим, така и в други области. Нарушаванията на правата на човека в резултат от присъединяването на Крим към Русия даде повод на Европейския съюз да вземе много твърда позиция от гледна точка на правата на човека, за да се гарантира, че ще има мирно и трайно разрешаване на конфликта в Украина. И мисля, че всички работещи в Крим правят това. Ако ме питате дали лично съм ходил в Крим напоследък, не. Много други обаче европейски комисари, сред които Каратрин Аштън и други официални лица са го направили. Нашата задача беше да осигурим възможно най-голямо присъствие, но така или иначе аз работя много тясно с Русия в областта на правата на човека през последните години и неколкократно съм подчертал нашите притеснения за правата на човек в Украина и в Русия. И разбира се, ще видим как можем да увеличим сътрудничеството си с тези страни по този въпрос. По вашия въпрос за диалога с трети държави, смятам, че това е нашия най-силен инструмент. Когато говорим за моите, ако се върнем на моите букви, е, думи с е, буква Е, когато говорим за насърчаване и ангажираност. С много от тези държави сме обсъждали важни въпроси, какво може да се направи, например, когато става въпрос за сериозни погазвания на правата на човека в тези страни, но също така сме обсъждали начини по които да работим заедно, като например проекти, които да изпълняваме, за да подобрим ситуацията с правата на човека, ако от друга страна има желание да се предприема такива действия. И ние подчертаваме това също така, чрез този диалог гарантираме, че по един или друг начин ще приобщим и гражданското общество. Когато обсъждаме тези въпроси, европейското гражданско общество и гражданското общество на държавите, с които водим диалог, в някои случаи представят своите заключения по, тези, по разглежданите въпроси. Това дава възможност на правителствата да чуят гласа на гражданското общество. Това не е винаги едно приятно упражнение, понякога е, ние сме фрустрирани от него, защото когато разглеждаме в а, конкретни държави какво е подобрено в последните, на държави, в последните години, в някои ситуации има подобрения. Това повишава доверието, но многократно сме били и разочаровани от резултатите. Аз не бих обвинил за това диалога за правата на човека. Планът за действие предвижда оценка на диалога за правата на човека. Това става в сътрудничество и с парламента. И аз определено гледам работата на парламента, за да се подобри този диалог. През последната година и половина съм работил в практически всички теми, свързани с правата на човека, които можете да си представите, сред които насилие срещу жени, изтезания, какви ли не теми. Правил съм това по е, възможно най-активен и ефективен начин, но винаги съм изтъквал насоките за правата на човека, които споменахте – Например, насоки за свобода на словото. Те са доста скорошни, от преди няколко месеца, също така на свободата за вероисповеданията. Също така корпоративната отговорност на различни бизнеси, различни сектори, също така насоките за смъртното наказание. Така че определено работя активно по тези теми защото смятам, че когато Европейския съюз издава такива насоки, е много важно всеки да може да ги прочете, да достигне до тях. Това е много важно за държавите членки, това, за техните представителства. Тоест, не трябва да остане една хартия, която да е затворена в чекмедже някъде и никъде, никой да не я чете. Но много важно също така с тях да се запознаят и участници извън Европейския съюз. През последните години във всяка делегация на Европейския съюз, има над 150 такива, има представител, който отговаря за правата на човека. Аз съм провеждал семинари с а, тези наши представители, в които съм се опитвал да ги обучавам по теми, свързани с правата на човека, които са приоритети за Съюза. Но също така по този начин ние сме обменили и най-добри практики за нашата работа защото в много случаи те най-добре познават работата и начина по който може да се подобри ситуацията с правата на човека, тъй като познават работата на терен по-добре. Също така съм се срещал с ръководителите на делегации, т.е. с посланиците на Европейския съюз по света на годишната среща тук в Брюксел и съм говорил по някои от въпросите, свързани с правата на човека, които споменахте. Съществуват много сериозни предизвикателства, и смятам, че факта, че имаме насоки за правата на човека е начин за съсредоточаване на вниманието върху тези въпроси, тъй като всички се запознават с тях и ги прилагат по един хармонизиран начин. Това е начин за осигуряване на последователност и, и също така, когато говорим с нашите партньори в различни точки по света. Е, сеньора Господин Стревичиус има думата. Мистер Ламбридес, uh, congratulations on your... Благодаря много, господин Лабринидис. Добре дошъл. Благодаря ви много за това, че сте тук. Благодаря за вашето изявление. Има немалко членове на АЛДЕ тук, нещо, което изразява нашия продължаващ интерес към много темите, с които се работи, занимавате. Три въпроса. Първо, отрицателните тенденции в Европейския съюз, защото такива има. Има отрицателни тенденции по света, но и в Европейския съюз. И има граждани тук в Европа, които се опитват да обърнат внимание на това. На второ място, с право споменахте, че има опити в определени страни и региони да се свалят стандартите по отношение на правата на човека, нещо, което може да има е, сериозни отрицателни последици. Тези регионални стандарти често са повод дадена страна да заяви, че тези, интерес, че тези по-низки стандарти по отношение на правата на човека са начин да защитят а, интересите на съответната държава. А, това означава, че има сериозна опасност за правата на човека в съответния регион. И накрая. Можете ли да кажете нещо повече за отношението на младите хора по въпросите за правата на човека? Особено като се има предвид как се използват новите технологии и интернет и всички останали технологични нововведения. Смятат ли младите хора днес, че правата на човека са важна ценност – и до каква степен използват новите технологии за това. Благодаря. Госпожа Схаки има думата. Thank you very much. Um, I always... Благодаря много. Винаги се радвам, когато имам възможност да говорим за практическото приложение на правата на човека и за развитието им по света. Поздравявам ви, господин Ламбриниди, за посветения начин на работа. Но, що се отнася до вашата идея за лидерството, аз мисля, че няма нищо лошо в това Европейския съюз да се бори да е лидер в областта на правата на човека. Имам няколко конкретни въпроси, колегите повдигнаха някои от тях, но нека да поговорим за преговорите в областта на ядрената енергия и изследвания. Как може да направите така, че при преговорите по въпроса да не се е, оставят на страна в Б5 плюс 1 правата на човека. Защото в крайна сметка в Иран трябва да се направи нещо и по този въпрос. Това е пределно ясно. Чувате ли ме добре? I wanted to talk a little bit about um, new още нещо. Новите заплахи пред правата на човек. Колегите споменаха новите технологии, говориха за свободния достъп до интернет. Защитата на достъпа, на свободния достъп до интернет и на, на правата, свързани с това, могат, може да бъде много положителна за свободата на словото, но същевременно има опасност от използване на, на средства за следене по интернет. И така, можем ли да направим нещо а, ние като Европейски парламент, за да а, обърнем внимание на службата за външна дейност за, но, върху новите предизвикателства, защото често политиците не следят най-новите развития в технологиите. И другото нещо, как можем да направим така, че правата на човека действително да се вземат предвид при всички мерки и преговори. Защото, а, помислете си, има възможности за износ на стоки, продукти и услуги на европейски производители и доставчици, които да се използват за подобни мерки за следене и наблюдение по интернет и те да се предоставят на, трети страни. И така, до каква степен се оценява тази опасност пред правата на човека като значима? И накрая случващото се тук в Европейския съюз. Действително трябва да бъдем по-внимателни. Разширяването, е без споменато, то е важен начин да се е, настоява върху приложението на правата на човека, но времено се чуват призиви разширяването е, да е, спре до тук. Има и места, където не работи достатъчно добре гражданското общество и то тук в Европа. И е, както и самият вие споменахте, много често има трети страни, които с удоволствие ще ни посочат нас с пръсти, ще посочат нашите недостатъци. И накрая, как можем да включим частния сектор и как можем да направим така, че да обърнем внимание на нарушенията на правата на човека и у страните, които са наши стратегически партньорки. Защото трябва да се има предвид, че ако обръщаме внимание върху нарушенията в една страна, а в друга не, само защото тя е наш стратегически партньор, тогава и ние самите поставяме под въпрос универсалността на правата на човека. И така насърчавам ви възможно най-активно да работите с онези страни, които имат влияние върху други страни. Страните, които са силни, които могат да повлияят на положението на правата на човека в цял един регион. Много добре знаем за кои страни става дума и трябва да се работи стратегически. Европейския парламент винаги е бил партньор в тези усилия на специалния представител чрез резолюции по спешни ситуации, свързани с правата на човека и чрез обръщане на внимание на много деликатни ситуации. Се надявам, че през следващите 5 години ще продължим да работим не по-малко ефективно. Благодаря, госпожо Схаке и накрая госпожа е, господин Алактусен има думата. You, е, благодаря, госпожо председател, господин Лабринидис. Благодаря и на вас за е, много пространното, много интересно слово, което ни въведе в темата. То наистина сочи колко важно е да се ангажираме, да действаме неотложно. Имам въпрос свързано с положението в Ирак и Сирия. И по-конкретно е, свързан с преследването на християни и други религиозни или етнически младсинства. Споменахте, че решаващо е превентивното действие, за да се решават ефективно правата, да се защитават ефективно правата на човека дали в Северен Ирак това търсене на, на едно обежище, обежище без място, не смятате ли, че трябва да се създаде едно такова обежище, пристанище, място на безопасност за иракчани в Северен Ирак с международно присъствие, съответното охраняване и така нататък? Възможно ли е такъв, такова една обежище? да се създаде и да допринесе за сигурността на е, бежанците, е, сигурността в това, че могат, е, увереността в това, че могат да се върнат по своите родни места е, с гарантирана, при гарантирана безопасност. Благодаря, господин Лабринин, имате думата. Благодаря за въпросите. Споменахте тук е, отрицателните е, тенденции в Европейския съюз. Е, сега трябва деликатно да отговоря, внимателно. Моят мандат изключва отделни действия с отделните държави членки. Аз отговарям за врата на човека във външната политика. Това, което мога да кажа, вече го казах. Има случаи, когато хора от различни държави, когато говорим за правата на човека, иска, и, и ти казват, добре, какво ще кажете за правата на човека в Европейския съюз? Първоначално, когато поех този пост, аз се срещнах и разговарях с представители, представители на държавите членки и казах, че всяка държава членка Е, решава конкретно въпросите, по които аз е, отговарям, за да и те могат да ги отправят към мен. Е, в този процес понякога набелязвам и проблемите, предизвикателствата. И все по-често става така. Водим доста повече диалози с отделните държави членки по правата на човек на човека. По-добре е, когато възникнат проблемите, да ги поставим, е, като е, по този начин е, видим къде се коренят недостатъците в работата ни. А това е и начин откровено да се изправим с лице към предизвикателствата и да търсим начин да ги решаваме. Маричо е, постави въпроса за конфиденциалността, за е, неприкосновеността на личните данни. Знаете колко, е, колко специална е тази тема за мен. Сега, това тук правя връзка и с третия въпрос на Петерсен за младеща. Наистина, интересно е, че младеща има различно отношение към интернет, различно от нас в някои, е, в известен смисъл, е, даже е, не е нужно да им насочваме вниманието към въпроса за непрекъсно на личните данни. Това е нещо, което Марича би защитавал, би казал, това е въпрос на, на нарушаване на правата на човека е, какво, след като публикувам снимки в е, киберпространството, какъв е проблема, какво нарушавам. Но е, тук се явява вътрешно политически проблем. Вътрешно в рамките на Европейския съюз трябва да се подчертават, да се набляга на правата на човека. И ако ме попитате за някои дълбоко вкоренени разделителни линии, конфликти на религиозна или друга културна основа, които, при което едната страна е фанатизирана и другата е потърпевша, в този смисъл трябва да работим с младите хора и всичко се свежда до образоване, образоване на хората. Е, именно ето с оправомощаване се свежда за мен до това да се градат, да се строят училища, учебни заведения и добри, солидни такива по цял свят. Това е, е дългосрочното решение. Е, младите хора трябва да бъдат учени обучавани е, на език, е, който е, те най-добре разбират, за да се превърнат и те в посланици на тези същи те послания и ценности и стойности. Друг начин не виждам. В отговор на втория въпрос и на шестия въпрос на Мари... Сега, регионалните стандарти, за които говорихте, понякога са занижени. Трябва да се ангажираме с влиятелни държави. Забележително зачитане на правата на човека е отразено в повечето от регионалните харти по света ако ги четете. И то не, под така, не така буквално, както в нашата харта, но е, наистина е забележително е, очудващо е е, когато съм разговарял с е, редица регионални организации, е, бях изненадан да установя, че те имат такива харти, в които са изброени универсалните ценности, но въпреки това те водят вътрешни дискусии за, по тези въпроси. И това е неизбежно. Но точно в такива ситуации, това, което каза Марича за влиятелните държавите, които упражняват влияние, на регионално равнище, но също е, трябва да се свърши много работа, за да се превърнат думите в дела, за да и в това отношение ангажимента на Европейския съюз се отрешава с значение. Това се отнася до регионални организации и до някои конкретни държави, които е, имат проблеми с правата на човека, и то сериозни проблеми, но същевременно в многостранен план са активни и работят е, на, е, за защита правата на човека. Или обратно, има чудесни конституции, национални конституции а, е, в многостранен план, на многостранни форуми държави, член, държави отказват така и се въздържат да работят да, по правата на човека. В това отношение има какво да се направи и аз съм готов да се ангажирам и да продължа да работя, може би не в този формат, но всеки случай очаквам съвет за това е, върху какво да се случва вниманието си в бъдеще и по какво да работя по-интензивно. Е, е, примера, който дадах с ето enlargement, разширяването, това не е разширяването на Юнкер, на Европейския съюз, разбира се в моят понятие за enlargement, разширяване, включвам и тези влиятелни държави. Бях в Нью Йорк преди две седмици по време на общо събрание и на среща на министрите в рамките на общо събрание. Слушах изказванията на редица странични събития в рамките на асамблеята. Е, един от въпросите, който се постави, е, беше поставен е, какво се, да се прави, когато терористите използват интернет, за да показват клипове с обезглавяване. Как трябва да се прави това, използвайки демократичните стойности, но как ефективно да се използва интернет, за да се отправят различни послания и те да са по-ефективни, отколкото другите. Това е една много сложна, относително млада е, област на политическа и научна ангажираност, така да се каже, и тя е от решаващо значение. Казвам го, защото ако помислим, от една страна можем да затворим, да за, блокираме някои канали по интернет, по които се разпространяват подобни гледки, но моментално три или четири е, ще изникнат другаде. Тоест не, това не е подхода да се затварят е, канали, е, това не е начин да се попречи на е, разпространяването на е, насажащи ненависти, омраза послания, но това е са възможности, които предоставя интернет. Това е наистина един огромен отворен пазар на идеи, но пък той може да се използва и най-отвратителните е, противници на свободата на словото, тези, които е, използват е, всякакво средство за, за да убият свободата на словото и те също използват същието средство, същия инструмент, интернет. Ние трябва да прокараме пак по интернет собственото си е, визие, собственото си виждане за е, нещата, което е обратно на тяхното, противоположно на тяхното, разбира се. Това е една дискусия, в която участвах в Нью Йорк, е, за която споменах преди малко и възнамерявам да се посвета на нея и в бъдеще. Е, споменахте Иран. Е, не бих искал да навлизам в много подробности. Само да кажа, че Срещнах се с председателя на делегацията на Европейския парламент, която посети Иран като ръководител на делегацията. Посещението беше от преди няколко месеца. Катрин Аштин също посети е, Иран и е, точно в разгара на дискусиите за е, ядреното разоръжаване аз се срещнах с редица жени в е, Иран. Е, това не се хареса на мнозина но а, Катрин Аштън каза, че Европейския съюз е ангажиран да говори словно с хората, където и да е по света и аз а, по същия начин се ангажирам да правя точно така. И макар, че има много стратегически въпроси, по които а, трябва да работим с държавите с сериозни проблеми е, с правата на човека. Трябва да го правим, защото Европейската служба ще го прави и Фредика Магарини също. Магарини каза, че се ангажира да го прави. Наше задължение е да отстояваме интересите на външната политика на е, Европейския съюз, нашата сигурност и не би трябвало при никакви обстоятелства, дори с най-трудни страни, да премълчаваме е, въпроси свързани с правата на човека. И е, трябва да го правим не за да арогантно да налагаме правата на човека върху е, е, някого. Просто защото е, да, поради дълбокото ни убеждение, че не може да има действително сигурност на хората, ако се нарушават правата на човека. Не може да има развитие, ако има нарушаване правата на човека. Правата на човека просто не могат да бъдат извадени от контекста. Ларс, извинявам се, че се обръщам с лично с първо име, тъй като към, не ви познавам, но по същия начин се обръщах към останалите задали въпроси. Европейски съюз наистина е много ангажиран в Ирак и Сирия. Положението е много сложно. Е, човек се пита какво да направи, как да балансира дипломация, да, средствата на дипломацията с а, а, силата, а, как да промени мисленето на хората на, на терен, на място, особено на хора, които а, са толкова а, различни а, от нас. А, и те самите а, на място трябва да са много по-ангажирани от нас. ислямския свят трябва да е по-ангажирани, защото е, там се случват тези неща. Е, да се убиват по отвратителен начин християни, е, ние знаете, че се ангажирахме с създаването на коридори, по които безопасно могат да се е, връщат по е, бежанците по родните си места. Е, опитваме се да постигаме това по дипломатически пътища. Работим по този начин с региона, защото хората трябва да разберат, че тук не, това не е стълкновение, битка между изтока и запада. Това е битка между правата на човека, между почтеността, добротелта и зачитането на хората, независимо в какво те вярват, те и кои са, и тези, и борба срещу тези, които убиват хора, просто защото мислят различно. Тази битка не може да бъде спечелена с оръжие. Тя може да е спечелена само чрез спечелване на сърцата и умовете на хората. това е битка, която няма някакъв е, относителен, релативистичен е, културологски е, подход. Тя е твърде ясна за мюсюлмани, будисти, християни и така нататък. Ясно е, че това, което става в Ирак и Сирия е неприемливо и че целият свят трябва да се ангажира да го спре. Хуманитарната помощ на място е значителна и е, ако позволите, не бих искал да размишлявам, да спекулирам върху решенията, които се обмислят, за да се гарантира най-добрата защита е, не само на християни, е, но и на всички на място, за да не бъдат избивани заради убежденията си им, убежденията им. Но, а, разбира се, вземам а, така за сведение вашето предложение. А, вероятно, а, има и други въпроси, макар че вече времето е напред. Искате ли да вземете думата след мен? пита. Да, започва. След, предстои изслушване е, по правата на е, човека в Сирия, Ирак и беженците, и е, вътрешно разселени. Така че предстои този разговор. Благодаря много за това, че прекарахте време с нас днес след обед. Надяваме се скоро да се видим отново. Vamos a empezar, por favor, tomen asiento. Да започваме. Моля, заемете местата си. oh, yes. I can sit wherever you He's the first one. You just yeah. left me where I will... No, no, you are the first one, so yeah. you should... Por favor, tomen asiento, vamos a empezar. Моля, заемете местата си и да започваме. Благодаря. Tenemos muchas personas invitadas para За това изслушване има много гости. Ще се опитам да бъдем най-изчерпателни. Накратко ще ги представя и ще дам възможност за най-много хора да вземат думата. Ще говорим за положението с правата на човека в Сирия, Ирак и съседни държави. През последните месеци хуманитарната ситуация в тези държави се влуши. От ООН и редица НПО-та има публикувани редица в доклади по, въпроси, по въпроса. Също така има доклади на Европейската служба за външна дейност. Това е едно общо заключение във всички тях. Броят на беженците е огромен. Европейския парламент прие резолюция на 18 септември тази година по необходимостта да се увеличи хуманитарната помощ. Знаем, че това няма да е достатъчно, но е необходимо. Искаме да поемем политически ангажимент за следващите месеци, когато става въпрос за правителствата и международните организации. Ще работим за активно проследяване на ситуацията. Също така е възможно да изпратим представители в тези области. Сред нас има редица гости. Първо ще имаме един панел с представители на неправителствени организации, на гражданското общество. И след това ще видим представители на международни организации Трима ще са ораторите в първия панел. На първо място доктор Томас Шмидингер от организацията ЛЕЗА. Той ще обясни за работата на неговата организация. Това е организация за хуманитарна помощ, която работи на терен. След това ще чуем доктор Лейла Ферман, която е съпредседател на Федерация Язиди в Европа. И накрая ще чуем госпожа Сема Генел, която представлява организацията Support to Life в Истанбул и тя също ще ни сподели опита от своята държава и от региона. Не искам да отнемам повече време. Сега искам да дам думата на доктор Шмидингер да се изкаже за 8 минути. I think you have your... Oh, yes. Uh, Благодаря съвсем на кратко да се представя, макар че вече казаха за мен, аз представлявам едно неправителствено, неправителствено организация, която се занимава с феминистични жени, свързани с жените в региона. Аз обаче като политически, учен по политически науки в Виенския университет се занимавам с Кюрдистан и Близкия изток в този смисъл наистина, наистина мое поглед е научно-политически към региона. Поради краткото време Поради краткото време, с което разполагаме, ще се съсредоточа върху два въпроса. Молба от председателката да се е, притъмни залата, за да се вижда по-добре презентациите. Е, първо ще се спра върху сирийски, въпросите свързани с изострена ситуацията в сирийски Курдистан. От 2012 година тази зона бе прочистена от режима и един от тримата кантона компании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 проведе наистина е, се превърна в едно е, е, плацдарм на, на ислямската държава, като значителен брой от жителите на този регион бяха изместени, изтласкани от там. Това са три области, които от 12-та година бяха изчистени, прочистени от режима на Хафес Ал-Асад и неговите войски тези три региона. От тогава е, на практика е, се управляват от е, кюр, кюрдистанска, кюрдската партия PRD и района Кобани от няколко седмици, както знаете, е завладян от така наречената ислямска държава. От лятото на 12-та година, както казах, тук има самоуправление на трите кантона, които от началото на тази година е, се е, обявиха с самостоя... самостоятелни управление. Е, тук става дума за двойна обсада от една страна от Ислямската държава, от друга страна тези три кантона през последните две години бяха оградени от юг, от север, също границата, от границата с Турция. Това е, е са едни е, е, отсечки от границата, които бяха открити, е, но сега са затворени от кюрдската армия. Е, там би могло само е, е, по незаконен път само е, да се е, прекарват хора или е, стоки е, от Турция. Е, тези е, три кантона от едната страна са обградени от Ислямска държава, от другата от Турция. Един от тях, най-западно разположение се контролира от свободната сирийска армия. Там положението е малко по-добре. Трите кантона имат различна големина е, и брой на населението. Най-големия от тях е Чизире – е, нямаме точна статистика за, сгра... за броя на гражданите, но той определено е най-гъсто населения, е, предимно от кюрди, асирийци, араби, арменци. Е, това след това имаме Кобани, който е най-малкият от трите кантона и кантона Ефрин на запад, който, както казах, се намира в малко по-добро положение. Е, граничат на е, е, тези два кантона граничат с исламската самообявилата обявилата си ислямска държава и от юли те се опитват да завладеят и кантона Кобани но разбира се там се там се срещнаха отпор. Обикновено кюрдските е, подразделения се оказваха съпротива, но е, в е, случая, според е, партийния ръководител на Кюрдската партия, положението се удържа именно поради координация с ударите по, от въздуха. Това е картата на Кубани. Виждате черната външната граница. Е, сочи положението преди е, последните е, сражения е, трябва да имате предвид, че много от селата, които сега са е, завладени от ислямската държава, все още са обитаеми, обитавани от хора, но никой не знае колко кюрди са останали да живеят в тези села. Така наречената ислямска държава просто изпраща е, своите войски там и причината, по която е, е, сега съществува опасение за кланета там, е, е след като тези, ако то, е, че когато бъде завладян кантона, там ще са останали много цивилни граждани и е, те могат именно да от сблъсъци помежду и може да проистекат такива кланета. Е, е, около е, огромен, мисля, че над около 180 хиляди са избягали към, в Турция, но около 100 хиляди се смята, че са останали и е, това е, налага е, много неотложно да се открие един хуманитарен коридор за хуманитарна помощ към населението на Кубани, по който да се предоставят и оръжие за бойците на място през турската граница се, е, е, беше възможно през последните месеци да се доставят оръжия и относително добро снабдяване с рителни продукти, е, но сега турците обвиняват в известен смисъл кюрдите за това, че действат на исламската държава. Е, оттам и призива към Европейския съюз за съдействие на е, цивилното население там. Е, не става дума, не се очаква военна намеса от страна на Турция е, аз е, говорих с е, министър-председателя на кантона. Той каза, че не очакват, не иска Турция да се намеси военно, но очакват съдействие и по помощ от Европа по въздух в региона Беженците е, са от различни е, региони, от Мусул, от, е, има и сунити, сунити шиити, сунити не джихадисти също. В сирийските кюр, кюрдски области има много беженци от Сирия. Преди последната криза над 500 хиляди беженци се намираха там от други части на Сирия. както и вътрешно разселени лица. Те е, бях, пресичат границата, е, като очакват международна помощ. Тук са е, картини, които посачват настаняването на беженците и на вътрешно разселените. Това са в училища, недовършени сгради в кантона Джезира това е, училище е изключително студено, неотоплено през е, зимата. Те живеят в класните стаи без никакво отопление, докато беженците е, в други части на е, Сирия, които бягат от е, ислямската държава, са настанени е, е, също наоколо. Е, виждате, е, е, това е наистина през зимата, това е детенци, чието крака са измръзнали от е, студ. Много от е, беженците е, се струпват около границата е, с Турция, е, защото тук това са картини от погранични села, където хората са настанени в беженците, стотици беженци са настанени в местната джамия. Просто хората поради студа са спрели до там и нямат възможност да пресекат границата. Тук проблема е с е, е, болести, е, налага се понякога при спешни случаи те да бъдат превозени в, е, през граница в е, е, иракската част на Курдистан. В, е, в на някои от е, карти тините е, междувременно е, дори са е, издигнати паметници на множеството жертви през есента на 12-та година при, в преход към Гърция са загинали десетки лица. Това е, са паметниците, които на мястото на загиналите са издигнати междувременно с списък на жертвите. Благодаря за вниманието. Благодаря. Да, за жалост трябва да се придържаме към времето, тъй като много хора ще искат да се изкажат този следобед. Сега давам думата на представителката на Европейската федерация Язиди. Zunächst bedanke ich mich für die Einladung und äh, besonders auch beim Ausschuss heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Meine Damen und Herren, от е, седмици и дни и в този миг е, е, народи и религиозни младсинства се борят за своето оцеляване в Близкия изток. В Шенгар кюрдите в Кобани се борят срещу ИСИС и се надяват да получат международна помощ. Федерацията на езидите в Европа се занимава с въпросите на езидите, по-конкретно не с е, Шенгал и с беженците. Това е едно ем, е, религиозно мълцинство на кюрдите и това ни кара да се занимаваме и с въпросите на кюрдите. Е, оттам и Кюрдистан, оттам и е, въпроси свързани с е, Близкия изток, където положението на езидите наистина зависи от е, цялата ситуация там. В неща е, 3-4 август в Шенгал имаше нападение на ИЗИС. Те се стремят там да създадат е, ислямска държава и е, по този начин искат е, да е, подчинят е, и всъщност да унищожат е, религиозни е, и етнически младсинства. За 24 часа се разрази масово клане в Шенгал. 400 хиляди души е, е, бяха, е, се превърнаха в беженци поради това. Е, всеки човек, който имаше някакво превозно средство, е, се запъти към е, Северен Ирак. Тези, които не успяха, останаха в Шенгал, в планините. Това са хора, които 7 дни без храна и вода трябваше да преживеят по планините и е, поради помощта на е, е, благодарение на Северен Кюрдистан и армията за спасение там бе из, гарантиран коридор, по който те можаха да, да, да се изтеглят има случаи, в които жени е, е, е, междувременно се продават на пазара в Масул за 5 до 20 долара. А мнозина от жените са се самобили за да не изпаднат в ръцете на изисите над 700 души, предимно деца, са умрели от глад и жажда и близо 2000 жени са за са творени е, тази конфедерация се, федерация се занимава с два въпроса беженците и е, бъдещето на Шенгал. И двете теми са е, тясно взаимосвързани. Днес близо 400 000 езиди се намират в Северен Ирак, 20 000 в югоисточна Турция и близо 15 000 в Северна Сирия, в Кюрдистан, кюрдските кантони и други са решили да не напуснат Ченгал все още е, живее там. Международната помощ до сега предимно е, стига до Северен Ирак. Е, е, но в останалите области такава все още липсва. В момента Федерацията на езицко, за едицко единство се защитава правата на езиите в югоисточен на Турция, но не знаем как ще преживеят зимата без външна помощ. Това няма да стане. Опасяваме се, че ги чака сериозна драма ако не получат международна помощ, просто няма да преживеят зимата. Тук мислим по три възможности в югоисточна Турция, как да помогнем на езидите в тази част на Турция особено в... Бихме искали в югоистична Турция и това ще е най-добрата възможност да изградим три или четири беженски лагера, е, които да се управлява от местната комисия, да е, разбира се ще е необходима и много външна помощ. Е, друга възможност е един по-голям беженски лагер под шапката на комисия за беженците към ОНЕ в е, Медиат, в региона Мардит има един бежански лагер вече и ни е обещано е, да гарантираме без, е, безопасен достъп до този лагер Многократно сме се опитвали обаче да е, получим разрешение от Анкара за настаняване на беженци в този лагер, но не получихме отговор на молбите, така че тази възможност, този вариант е последния. Е, той, е, нещата там са в ръцете на турските власти. Същото се отнася и до Северна Сирия. Там наистина има неотложна нужда от външна помощ. Беженците и бъдещето на тази област, както казах, са неразивно свързани. Ние пратихме делегация не само в Игоистична Турция, и в Северен Ирак. Бяхме в Ружан и в Шенгал две делегации вече е, пътуваха до Шенгъл Изидите, и това става ясно междувременно, е, са дълбоко разочаровани от е, това, което им е обещано, да им се окаже помощ в принужда. Разочаровани са и от това, че никаква помощ не идва нито от Багдад, нито от кюрдското правителство. Ние като Федерация на едитското единство в Европа, ние ние се борим за политически статут на Шенгел, един вид автономия в рамките на, е, в тази част на Ирак е, от е, историята на езидите проистича, че те винаги са се стремили сами да се, да се самоуправляват. Нашата цел е следната. Шенгал за езидите е т.е. бъдещето на, на, на тази, това мълчество ще зависи от съдбата на Шенгал. В е, голямата част от езидите живеят в Шенгал, много от тях обаче междувременно са беженци, са, са озвали в Европа, но е, Шенгал е светинята за, шен, за езидите, т.е. за тях живот, за тяхто мълчество живот без Шенгал няма. Така че това е това е единия, едната възможност, по която трябва да работим, желая, желанието си е да им помогнем. Сайт? Вместих ли се във времето? Да, благодаря, ще спра. Eh, благодаря. Сега давам думата за изказване от 8 минути на Сема Генел, благодаря, здравейте, казвам се Сема. Аз съм директор на НПО, установено в Турция, Support to Life, подкрепа за живот. Също така работя в германско НПО, което работи в международен план с стратегически партньори. В резултат от стратегическото партньорство между двете агенции, регионалният офис на ДКХ е е домакин на, на моята организация в Истанбул. Ние е, работим за регионална хуманитарна дейност в реакция на кризата в Сирия. Ние предоставяме подкрепа на засегнатото население в Сирия и в съседни държави, специално Сирия, Турция, Ирак, Ливан и Йордания. Правим тази дейност от септември 2012 година. От редицата сектори, в които извършваме дейност, е, трябва да кажа, че имаме имаме около 15 милиона евро бюджет. Ние отдаваме приоритет на действия за разселени лица в този регион. Ние осъществяваме всеобхватни оценки с стратегическите партньори в държавите, в които извършваме дейност. Аз представлявам офиса в Турция и е, ще говоря за ситуацията с правата на човека на разселените лица, засегнати от конфликтите в региона. Резултатите от оценките на нашия офис в Турция са, че 24% от домакинствата, беженските домакинства се ръководят от жени. Това отразява необходимостта те да бъдат защитавани от насилие. Също 51% от беженското население е на възраст под 18 години и това предполага съответните инфраструктура за образование. 71% от децата, които са на възраст за е, в учебна възраст нямат достъп до училища. Също така, според Международната организация по труда, много от тези деца са заети в селскостопанска дейност, която е много тежка за тях. Също така 36% от тях са от етнически и религиозни малцинства. Много често тези деца се отглеждат от роднини. Е, също така те са изложени на дискриминация и на изолация. Според оценките също така 70% от разселените деца не разполагат с информация за наличните ресурси, 58% не разполагат с достатъчно хранителни продукти, 45% не разполагат с информация за правния си статут и права. Също така 25% изпитват напрежение с общността домакин. Да видим каква защита предоставяме. Ние предоставяме редича психологични, социални дейности. Информираме беженците за правата, които имат. Също така ги насочваме към доставчици на услуги. Предоставяме обучение за различни умения и езици. В Турция много често това е много важно, защото има езикова бариера между обществото домакин и бежанците. Също така е много важно да се осъществяват обучение в ранно детско развитие. Стремим се да подобрим достъпа им до работа, също така насърчаваме диалога между беженското население и, дома, и обществото домакин, тъй като това е много важен въпрос ние по този начин мобилизираме засегнатото население, за да направят нещо за самите себе си, за техните семейства и общности. Също така, след разрастването на радикалния ислям виждаме разпространение на този проблем. Това води до все повече общности, които са разселени както в Ирак, така и извън страната. Тази криза става все по-разширена във времето. В резултат от това Европейския съюз и международната общност могат да предоставят подкрепа по различни начини. На първо място много важно е да започнем да преминаваме от помощ, която е, цели оцеляването към по-разпространена помощ също така в Турция сирийските бежанци се закрилят от режим за време на закрила, който понякога съдържа някои двусмислици, така че техния правен статут трябва да е много ясен. Също така те трябва да бъдат проследявани, да се насочват към съответните служби, да са обект на редица механизми за социално включване. Трябва да засилим публичните инфраструктури и социалните услуги. Тук говорим за училища, за за общности центрове, за болници. Много е важно това на местно равнище, защото е, на местно равнище те не, не са достатъчни и местните структури не могат да се справят с е, допълнителния брой разселени лица. На второ място, важно е да засилим местните капацитети. Тук Европейския съюз също може да предостави подкрепа чрез насърчаване на една култура за познаване на правата в Сирия и в целия регион. Един от беженците ми каза, ние е, не, нямаме права в Сирия, езикът на правата ни е непознат. Много е важно да има съответните национални структури, които да бъдат овластени и също така местното гражданско общество да бъде овластено, за да може да гарантираме устойчиво възстановяване. Други дългосрочни решения споменах по-голямо разселване в други държави, само че това няма да реши въпроса с 3,5 милиона бежанци в региона. Още по-важна е подкрепата на Европейския съюз за правителствата, чрез, ко... чрез която ще може да се гарантира хармонизиране и интегриране на сирийските бежанци в държавите домакини. Това ще доведе до намаляване на напреженията и също така до намаляване на дискриминацията в тези държави. Европейския съюз и международните институции разполагат с опита, ресурсите и експертните умения за в тази въпрос и много ще се нуждаем от тази подкрепя. Благодаря. Сега ще имаме възможност да задаваме въпроси към ораторите, които имат опит с беженци и разселени лица. Ще трябва да изляза за няколко минути, но ще се върна преди края на заседанието. Давам председателството на заместник-председателя. Така че сега ви оставям за малко. Uh, Добре, колегата Вайден Холцер има думата. Е, Въпросът ми е към господин Шмининге. Какво раз... се разбира точно под хуманитарен коридор? Е, предполагам, говори много често за това, но какво конкретно е, означава? От една страна става дума за доставки на храна, на цивилните лица, които са останали там, но също така и за въоръжаване на борците в Кобани. Е, това са 180 е, хиляди лица, които са, заминали, е, са се прехвърлили в Турция. Допуск, допуск Пускаме, че близо половината населението на Кубани е останало на място и а, тези хора са откъснати от а, всякакви а, е, доставки на храна. А, освен това от Кобани е, не могат да е, допълнително да, да бягат, защото е, изхода към Турция е блокиран. този коридор означава освен храни, както казах, и оръжие за е, местното население, да се засилят възможностите им за отбрана, самоотбрана срещу е, ислямската държава и нейните, е, както и за да е успешен опита им за освобождаване и да избягване на клане там от, можем да, съдейки по това, което се случи в Шенгал, можем да да допуснем, че е, ако не са въоръжени, не могат да окажат съпротива, мъжкото население ще бъде, ще бъде е, изтребено, а жените ще бъдат е, превърнати в, ще бъдат, превърнати в витрубини. след заваряването на Масул, вече се налага да се справят е, на място с една високо, силно въоръжена армия е, с е, незначителни средства, т.е. тази армия е силно въоръжена поради останалите в Ирак, изоставените оръжия в Ирак и сега е, срещу така силно въоръжена е на армия на Исламска държава, е, местно население, ако не бъде въоръжено, няма никакъв шанс. Yeah. Имате ли други въпроси? Заповядайте. No, gut. Äh, eigentlich ist es ein simpel. Всъщност въпросът ми е доста простичък, но се боя, че е, отговора няма да е много точен и ясен, ако и едно, еднозначен. Ако е, положението с въоръжаването е толкова важно, това означава от друга страна, че Европейския съюз, САЩ е, и други е, също трябва да доставят оръжия и тогава целият е, военен конфликт ще ескалира. Е, не мислите ли така? И второ, Смятате ли, че е, за да се намери решение, е, е, какво друго решение може да се търси? Аз съм убеден, че така наречената исламска държава трябва по военен път да бъде смазана. Е, това може да стане, е, няма да стане само с е, удари от въздуха, това трябва да стане и с съпротива с сухопътни войски. Ако НАТО не желае не ангажи, не, да се ангажира, това означава кюрдските е, бойци на място да се въоръжат е, сега е, те е, могат, това може да, е, да, да бъде овенчано с успех поради тяхната силна мотивация в момента да оцелеят, да оживеят. В момента така наречената ислямска държава е толкова силна и съответно, и съответно е, така е, желаща да експандира, че за съвместно съществуване, мирно съвместно съществуване е невъзможно. не е, не можем да разчитаме на примирие. Колкото по-дълго се протака, е, проточва примирието, толкова по-силна става исламска държава и толкова повече отслабва местното население, което е, трябва да се знае, че много европейски джихадисти всъщност се борят на страна на исламска държава и е, много от тях се обучават и вържават от Европа и заминават за там. Другия въпрос, моля. Ähm, Ако говорим за военни мерки Ислямска държава, трябва да отидем и малко по-далеч. Вие говорите за беженски лагери в Йордания и Сирия, които съществуват вече от десетилетия. Е, това, пред което сме изправени в момента, е една нова ситуация, нови мерки изисква тя. Тук за какво говорим? За месеци и години е, където хората ще са отчуждени, отдалечени от е, своите е, родни места и ще живеят в, независим, в непрекъсната зависимост. Или говорим за десетилетие, докато, Европе, докато Обединените нации предприемат някакви мерки, които не са, не са военни. Тук вече ще, ще, въпросът ще се превърне в дългосрочен. Може би Добре да съберем малко повече е, да, въпроси, т.е. да задам и аз един въпрос. Първо към вас, господин Шмитингер. Вие казахте, че Ислямска държава трябва да бъде а, е, унищожена чрез военни средства. Помислете си, а, е, в Турция, ако говорим за положението в Турция, а, Имаше а, е, турски заложници, а, е, които след преговори бяха освободени от Ислямска държава. Възможно ли е да се извлекат полуки от това? А е, след това, а, към госпожа Ферман, има ли местни организации, които се опитват да а, достигнат до хората, които живеят в териториите, контролиране от исламска, държава, като Мусул и, и Салал Актин? Там а, са били екзекутирани жени, активистки и журналисти. Има ли начин да се достигне до хората там? И още един въпрос, може би към тримата а, участници, а, който желая да отговори. Кюрският е регион а, на Ирак щедро приема а, а, беженци. А, но по някой път на гранично, граничните пунктове се отказва достъп на беженци е, е, до територията на Ирак. Следите ли такива случаи? Имате ли информация колко търсещи обежище са получили отказ на, за виза, за входна виза? И а, а, ако а, знаете нещо по въпроса, а, как, имате ли представа какъв е профил на хората, които, подкре... които а, получават отказ? А, предполагам да кажем, че ако търсещият обежище е млад мъж и е сунит, а, има опасност да бъде сметнат за а, опасен и недопуснат до страната по тази причина. Има ли други въпроси от страна на колегите? Кой иска думата? Госпожо Фейма, заповядайте. По първия въпрос, въпроса за военната подкрепа за изидите в Шенгал и за Кобани. Поводните си думи казах, че тук говорим за оцеляване на хората. Ислямска държава има много силно военизирано присъствие там. Организирали сме посещения а, участвали сме в неколкократно в посещения в региона около Кобани. Ние не призоваваме за война срещу ислямска държава. Искаме защита на хората. Искаме тези хора да оцелеят. Без военни средства няма да може да се гарантира защита на тези хора. И така, освен хуманитарната подкрепа, трябва да има и военна подкрепа. След това въпроса за връзките между Турция и Ислямска държава. Получаваме различна, е, различни новини е, и информация, която показва, че има някои неясноти в тези отношения. Турция е държава членка на НАТО и не е допустимо да приема определени действия. Има снимки от региона около Кобани, които повдигат някои въпроси. Изглежда Турция играе някаква двойна игра тук. Това е много опасно. Това ще направи района взривоопасен. Що се отнася до бежанците, които искат да стигнат до Турция, много често от тях, много от тях се оказват без нищо, нямат не само принадлежности, но дори и паспорти и нямат как да получат виза. Беженците използват граничните пропускателни пунктове – т.е. извинете, прекосяват границата там, където няма пунктове. Например, близо до граничния град Робоси, където често хора преминават през едни блата нощно време, за да могат да стигнат от другата страна на границата. Това е всичко от мен. Um, okay, so regarding your question... Що се отнася до въпроса ви за това дали местните неправителствени организации се опитват да достигнат до районите, контролирани от Ислямска държава. Да, опитват се, има доста дейност а, от съседните страни. А, а, от Турция, да кажем, се опитват множество организации да достигнат до там и да работят в регионите, контролирани от опозицията. По-рано бе по-лесно но сега опозицията се раздели на множество фракции и това плюс и същевременно се увеличи риска в региона и за това е много по-опасно хуманитарните служители да работят на място. Същевременно обаче има местни е, комитети, които се самоорганизират е, в Сирия и е, могат храните и другите принадлежности да бъдат доставени до тях и те после ги разпределят. Що се отнася до беженците, отиващи към Ирак и тези, които не са допуснати през границата когато са отворени пунктовете на границата, а, беженците могат да я преминат, преминат дори когато нямат паспорти. А, въпросът е границата да остане отворена, защото има някои пунктове, където а, по някой път не се допуска преминаване. А, и тогава се увеличават нередовните влизания в страната и се увеличава трафика на хора, нещо от което могат допълнително да пострадат бежанците. И аз бих искал да се спра на този въпрос, на въпроса за бежанците и за сегашното положение на нещата. Защото трябва да си дадем сметка, че нещата са различни днес – от по ражните лагери за беженци в региона. Не искаме отново да се стига до положение, в което милиони беженци от Сирия да останат без националности, без права в страната на пребиваване. Проблема в Кюрския регион на Ирак е и политически, и а, проблем свързан с сигурността. Има бойци от Ислямска държава, които са се опитвали да прекусят границата. И това а, се отража, отразява на мъжете от арабски сунитски происход, които се опитват да прекусят границата. Те биват проверявани много по-щателно. А, рядко им се пречи да прекусят границата, но а, а, на някои от тях не им се а, а, дава възможност да достигнат до по-големи градове. В региона Хем, Хамакин където живеят кюрди в южната част на този район, където има доста конфликти. Има много араби, сунити, които са се настанили там през последните месеци и местното население – проявява доста голяма солидарност прямо тях. Също времено има и някои подозрения, които са съвсем основателни. Роджава, кърската част на Сирия и кърския регион в Ирак, поради някои е, вътрешни спорове, страдат и от затварянето на една от границите. Показах ви снимки на хората, пребиваващи в една джамия, в е, един град на границата с Ирак, на които не им се позволява да, допус... да преминат в Ирак, защото границата там е затворена. Има и други проблеми. На някои места просто се появяват твърде е, е, големи брой, е, твърде голям брой беженци, включително и в Европа и това осложнява нещата значително. Благодаря ви много, благодаря за изказването, благодаря за всичко, което правихте и във връзка с казаното от господин Шмидингер очевидно, че е необходимо Европейския съюз да промени политиката си, за да може действително да приеме големи брой бъженци. След това, нека да преминем към втория панел. мерки, които може да предприеме международната общност. Господин Фрей Фенич от отдел за Северна Африка на Върховния комисариат за беженците, господин Мишел Кавинато от службата на Върховния комисариат за Близкия изток и господин Едарно Едуардо Фернандес Синки от Генерална дирекция Хуманитарна помощ. Добре дошли. Тук са и някои колеги от службата по външна дейност на Европейския съюз. Вие е, нямате е, подготвено изказване, но ако има някои въпроси, е, на които можете да отговорите, ще ви дам думата. И така давам думата на господин Фрей Фенич от Върховния комисар Риад за беженците. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на, за възможността да ви разкажа за положението с правата на човека в Сирия в Ирак от името на Върховния комисариат по правата на човека и да разкажа за неговата работа от 2004 година насам в Ирак и от 3 години насам в Сирия. Разбира се, ще говоря конкретно за ситуацията за правата на човека в Сирия и в Ирак но ще се огранича до последния доклад на разследващата на разследващата комисия за Сирия. Е, това е доклад поръчен от ОНЕ. Върховният комисар за правата на човека, мадам Пилей, тогавашния върховен комисар, осъществи екип от разследващи, който е със седалище в Бейрут и следи ситуацията с правата на човека в Сирия, бежанците в Ливан, Турция, Йордания и в Европа. По отношение на положението с правата на човека в Сирия, ще говоря за Ирак после. Разследващата комисия представи последния си доклад през миналия септември пред съвета по правата на човека. Докладът обхваща 421 дни, представя конкретни свидетелства, зрителни свидетелства също така. В рамките на тези 3 години комисията е направила над 3100 интервюта, също така е анализирала хиляди снимки, документи и свидетелства, както и журналистически статии, за да направи своите изводи. Конфликтът в, в Сирия до тук е причинил смъртта на над 190 000 души. Също така е причинил над 3,7 е, извинявайте, милиона души са били разселени. Също така над 6 милиона души са вътрешно разселени в рамките на Сирия. До сега не е имало никой един конфликт, който за толкова кратко време да причини толкова много смъртни случаи, разселвания и вътрешни разселвания. По отношение на основните нарушения на правата на човека в Сирия, осъществени от въоръжените групи, разследващата комисия разпознава различни видове нарушения, сред които явни нарушения – Престъпления като убийство, вземане на заложници, изтезания, изнасилвания и други сексуални насилия, използване и зачисляване на деца в военния въоружения, конфликт, както и използване на цивилни като цели. Тези престъпления представляват военни престъпления според комисията. Въоръжените сили не отчитат специалната закрила, която трябва да се предостави на медика... медицинския и международния персонал. Изтезанията се осъществяват системно и в широк мащаб и също така представляват нарочна политика от страна на правителството. Изтезанията се е, осъществяват системно в центровете за задържане в Дамас, които са под правителствен контрол, както и близо до летището. Практикуват се от различни клонове и служби за сигурност, полицията и много други центрове за задържане. Методите за изтезения, използвани от правителството, включват насилствени удари върху различни части от тялото, главата, завързване за тавана, използване на електрически ток като метод от, за изтезание, който е одобрен от правителството. Разследващата комисия също така установи значителен брой смъртни случаи на задържани в тези центрове за задържане. Най-често правителствените органи оправдават това, като дават обяснение на семейството, вашият съпруг, вашият син загина от инфаркт. Винаги инфаркт се дава като обяснението. Редица хора, избягали от тези центрове, свидетелстват за изключително неприятни условия, нехуманно третиране, също така липса на грижи, липса на храна. По отношение на антиправителствените въоръжени групировки, можем да кажем, че е, се практикуват е, сходни начини на изтезания. Е, тези въоръжени групи са извършили кланета, ще използвам арабското, арабското съкръщение за Ислямска държава и Леванта. Та, тези въоръжени групировки са извършвали екзекуции, вземане на заложници, нарушение на правата на човека, също така отвличания, изнасилвания и, на, и сексуално насилие срещу жени и млади момичета. Членовете на Ислямска държава и Леванта са извършвали изтезания, убийства и нападения срещу цивилно население в а, градовете Алеп и Ракта, които съставляват престъпления срещу човечеството. Начина по който е, Ислямска държава извършва тези престъпления, включително срещу жени и деца, е изключително варварски. Той включва обезглавяване, Е, ампутация, отрязване на крайници от тялото, също така бичуване, включително публично на площада, също така местното население бива приканено, за да гледа как ще бъде наказан даден човек и това включва и деца. Една жена бива наказана само защото не е прикрила косата си с забратка или пък дете бива наказано, защото обвинено в кражба бичуват се хора, бащи на семейства, публично, пред собствените им деца, съседи, пред всички, само защото не са отишли на молитва в дадения час. Може би лицето е било болно, може би не е искало. Той има свобода да не отиде. Освен тези практики, се извършват масово екзекуции извън военни дейности. Телата се е, погребват в масови гробове, тези екзекуции се филмират и се качват видеоклиповете в YouTube. Тези нарушения продължават да се случват. Ще кажа и две думи за Кобани. Специалният представител на генералния секретар е, господин Димистура сравни ситуацията в Ал-Ерараб и Кобане в, с клането в Сребреница. когато Кобани беше под нападението на военните части на Ислямска държава. Още до онзи ден се отправиха апели към генералния секретар и към върховния комисар по този въпрос. Най-кратко ще обхвана работата на Върховния комисариат по правата на човека през, последно, през последните години. С колко време разполагам? Та. Да. По отношение на работата на ВКПЧ и на разследващата комисия към ОНЕ, Съветът състави тази разследваща комисия преди 4 години. Нейната работа е много важна. Екипът на Върховния комисар също продължава да работи по този въпрос и документира всички нарушения на правата на човека, за да може общественото мнение и държавите членки да си дават сметка какво се случва там. Също така това се прави с цел държавите членки на ООН, включително европейски, държавите членки на Европейския съюз, да носят отговорност и да не могат да кажат, че не са знали какво се случва. Ето това е смисъл на тази работа. Когато чуваме призиви за помощ за населението там, ние трябва да знаем какво се случва. Ние, като представители на ООН, целим да даваме обективна информация която по никакъв начин да не е изкривена. Ситуацията в Ирак не се различава много, но не трябва да се очудваме от разпределение, възрастовото разпределение, тъй като много условия доведоха до тази ситуация. В а, Ирак се извършват същите нарушения на правата на човека, както и в Сирия, от страна на Ислямска държава. Но най-лошото е заплахата, която е надвиснала над религиозните и етнически малцинства. Това е една ситуация, която ни кара да предприемем действия както отвътре, така и отвън. В Ирак не само въоръжените сили извършват насилие, но също така и правителствените сили. Има вземане на затворници в затвори, които са под контрола на иракското правителство. Има нарушение на правата на човека, е, свързани с е, сериозни погазвания на е, цивилните, на гражданските права. Най-кратко ще разгледам ситуацията. Много е важно международната общност да окаже натиск върху неправителствените въоръжени групировки в Сирия, за да могат да прекратят нарушението на правата на човека и да се потърси мирно разрешаване на проблема. Също така трябва да се демилитаризира този конфликт, както в Сирия, така и в Ирак. Това ще предположи да се спре подкрепата за оръжия или и разоръжаване също така. И това ще предположи участието на двете страни в конфликта. Трябва да спрем тази подкрепа, която предизвика още повече драми. Също така трябва да се засили ангажимента да закриляме. Днес населението в Куба не е, призовава за помощ и международната общност има капацитета и трябва да има и смелостта да предприеме действия, за да откликне на този апел. Също така, трябва да се продължи работа с Международния наказателен съд. Е, тази работа е, е от 2011-2012 година. Между ООН многократно призова да се Предприема действия пред Международния наказателен съд и смятам, че европейските държави трябва да го направят също. Също така е важно да се предприемат мерки спрямо бежанците в Европа, бежанци идващи от Ирак и от Сирия. Европа трябва да продължи с щедрата си политика за приемане на бежанци без различаване и дискриминация между тях. Също така трябва да се предостави приоритет на палестинците, идва, идващи от Сирия, защото те са палестинци в, от Сирия. Само още две неща ще кажа и ще спра. Съществува реален риск в явлението Ислямска държава да надхвърли границите на региона. Много е важно да се предприемат мерки за превенция това не трябва да се разглежда като битка срещу исляма. И смятам, че Европейския парламент е, и парламентаристите си дават сметка за това. Много е важно това да се прехвърли, това послание да се прехвърли и на медиите, и в публичния дебат. И ще поставя един въпрос и ще спра до тук. Поставям си въпроса. Когато бяха публикувани карикатури, които се смятаха като обида за пророка в една а, европейска северна държава. Това предизвика многохилядни протести. Как може такова нещо да се случва, а при положение, че сме свидетели на такива престъпления, на бичувания, на изтезания в мюсулманските държави, не е казана нито една дума по този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Finish. Now... Благодаря много, господин Фениш. Сега давам думата на господин Кавинато от агенцията, от Върховния комисариат на ОНЕ за беженците. Благодаря много, много се радвам, че ни поканихте на това изслушване на комисията по правата на човека. Говорихме по много конкретни въпроси, свързани с конфликтите в Сирия и в Ирак. Така че, ако ми позволите, аз сега ще се опитам да очертая по-широката картина и да говоря за придвижванията и на беженците, и на вътрешно разселените лица. Вече четвърта година продължава конфликта в Сирия. Нещо, което се отразява много тежко не само на хората, живеещи в Сирия, но и на съседните страни. Както споменаха много от моите колеги, има опасност от пренасене на част от конфликтите в съседни страни. Наскоро имаше някои сблъсъци в Ливан, а, има и много голяма социална и економическа тежест в приемащите общности и в рамките на страната извън нея. Изглежда има проблем с слайдовете. Нека да поговорим малко за цифрите. За сирийските беженци в региона. Над 3 милиона са сирийските беженци, които са неизвестни и от тях милиона и половина са деца. А, когато говоря за а, това, че са ни известни тези беженци, имам предвид, че са регистрирани и в Турция специално има доста подробна система за регистриране, т.е. събира се информация за бежанците не само име и възраст и пол, но и а, техните умения, професионални а, квалификации и прочие, нещо, което е важно за програмите за тях. А, на екрана не виждате всички цифри. Така че, нека да ви кажа, 1 милион от тези 3 милиона беженци са регистрирани в Турция, 250 хиляди в Ирак, 600 над 619 хиляди в Ливан, в а, и, Ирак, в а, и, Ливан, над 1 милион и 140 хиляди. Това са регистрираните беженци с информация, за които разполагаме днес. Това означава, че един от всеки пет човека в страна като Ливан в момента е беженец. Аз съм италянец, както може би разбирате, и в Италия в момента тече много широка дискусия за миграцията към Италия през Средиземно море. Огромен дебат, а говорим за 140 000 души само. Сравнете нещата, помислете си, ние в... А, ако трябваше при нас положението да е такова като в Ливан, трябваше да има 12 милиона беженци. Представете си каква е тъжестта на това на цялото общество, за училищата и за всичко останало. Това е просто за сравнение, за да може да си представите за каква огромна беженска криза става дума. След а, палестинските беженци, а, това беше най-голямата беженска криза по-рано. Ето ги и цифрите. А, и така, това увеличава потребностите, увеличава уязвимостта на населението, намаляват ресурсите е, за беженците е, или се използват изцяло даже на места. Достъпа до услуги и до помощ е, е труден и националните структури са доста затруднени. Само 15% от беженците, е, които споменах, живеят в лагери. Останалите живеят извън лагерите, в градове. Що се отнася до закрилата, основните ни приоритети в региона са следните. Първо, защитено пространство, т.е. Е, достъп до територията – след това социално сближаване. Давате си сметка, че когато има такъв голям брой беженци, местното население започва да реагира понякога враждебно. Има някои нападения, някои беженци са гонени от домовете си. И Върховният комисариат за беженците се опитва да реагира тук чрез е, презаселване, т.е. възможности за споделяне на тъжеста. И Европейски съюз тук е доста щедър. а, вече а, осигури презаселване на ново място за 113 хиляди души до 2016 година, със съответното разпределение по годините. За 2014 година вече има доста обещани бройки, които държави членки са готови да приемат, е, не само европейски държави членки, но и други държави. Е, нека да ви покажа е, как изглеждат нещата на място, да видите колко несигурно. Това е снимка от стая на един хотел на четири сезона, се казва хотела в Дамаск. Там в този хотел бяха настанени колегите ми, които работеха на място. За щастие нито един от тях не пострада при тази атака, но си давате сметка колко е опасно за всички, които се намират на място. Вътрешно разселените лица в рамките на Сирия. Както знаете, конфликта доведе до изнасянето на много хора от местата, където живееха до тук. 10,8 милиона души са в сериозна нужда от, поради конфликта. 6,4 милиона са вътрешно разселените лица. Тоест, хора, които може да са се преместили веднъж, след това втори път, след това трети, други четвърти път, защото е, конфликта продължава да се разпространява. 4,6 милиона души са в райони, които са трудно достъпни. Можем да стигнем до тях някакси, но ме много трудно с много преговори. 240, извинете, хиляди в окупирани райони и, както казаха колегите, над 190 хиляди души са убити. Върховният комисариат за беженците на ООН не предприема мерки по наблюдение на правата на човека, защото с това се занимават нашите колеги от службата за правата на човека, но, но ние следим а, разпространението а, на беженците и а, тяхното третиране и се опитваме да предлагаме възможни решения. Но въпреки, че не събираме специално информация за нарушение на правата на човека, в Сирия виждаме огромни нарушения на правата на човека и на хуманитарното право. И то от всички страни в конфликта. Сега и в Ирак. И там има много вътрешно разселени лица с много тежки хуманитарни последици и разбира се, както и в Сирия, много ограничен достъп до много хора е, в райони, контролирани от ИДИЛ. Ето тук цифрите се виждат по-добре. 1 милион и 800 хиляди са вътрешно разселените лица в Ирак. И към тях трябва да добавим и онези 1 милион души, които вече бяха вътрешно разселени още преди събитието от 2013 и 2014 година. Тоест, имаме 2 милиона и 800 хиляди вътрешно разселени лица в Ирак и виждаме все повече иракчани, които бягат от Ирак и търсят убежище. близо 175 000 са иракските беженци. Около 100 000 в, Йордания, 28 000 в Сирия и 100 хиляди в Турция. Не знам дали сте наясно с хуманитарното право, но първоначалната реакция е, обикновено организирана така, че да се споделят отговорностите. Иниция се занимава с закрила и подкрепа. Има и координиране на лагерите като важна дейност. И, е, Върховния комисариат за бежанците се занимава именно с тези е, неща. Опитваме се да съберем информация е, за най-уязвимите страни и да се предприемат мерки, особено там, където има да кажем, насилие срещу жени, сексуално насилие, както и дискриминация поради липса на документи и хората, когато бягат, често не могат да а, не успяват да си вземат и документи, тъй като стигнат на границата, остават там. Има и други проблеми. Децата, които не са придружавани от никого или са отделени от семействата си и така нататък. Ще спра до тук, тъй като вече говорих доста време. Благодаря. Сега давам думата на господин Фернандес Синке ръководител на екипа за Сирия и Ирак в Диджиеко. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря, че поканихте нашата генерална дирекция да участва в тази дискусия. Аз представлявам тук е, отдела, който е, отговаря за хуманитарна помощ. Е, ще се опитам накратко да ви представя нашата я е, е поглед към ситуацията в региона е, и какво ги дирекцията прави и какви ще бъдат основните ни проблеми и предизвикателства в бъдеще. Ще започна с хуманитарното положение. Малко за е, е, кризата в Сирия. През тези 4 години е, тя се задълбочава, кризата се задълбочава и предизвиква все повече човешко страдание и жертви взема от преди. През юли тази година в абсолютни бройки над 2000 души са били избити. Това е най-тежката, най-тежката дата. Юни е най-тежката тия месец по отношение на Нападение и е, е, причинили смърт. Е, все още хуманитарните последствия са безпредседентни. 10,8 милиона души, как сега моите колеги сега се нуждаят неотложно от хуманитарна помощ в е, Сирия самата. Това означава увеличение около 58% в сравнение с същата, същия период от миналата година. 6,4 милиона са разселени, вътрешно разселени лица. Тези всички хора, 5, от, 5 милиона от тях са деца, ако следваме цифрите на УНИЦЕФ, и на 1,6 милиона от тези деца не ходят на училище. Положението е, може би, още по-тежко. Е, факта, че 4,7 милиона от тези хора са в трудно достъпни райони, е, където хуманитарните организации трудно могат да проникнат, за да си свършат работата и да предоставят помощ. 241 хиляда живеят в обсъдени райони, които, е, които нямат достъп за хуманитарна помощ, както в правител... контролираните от правителството региони, така и в райони, които се контролират други въоръжени определени групи, което е, затруднява значително работата на хуманитарните организации. предоставянето на хуманитарна помощ в Централна Сирия, е, във вътрешна на Сирия е много опасно начинание и 64-ма е, убити хуманитарни работници имаме от началото на сирийската криза, загинали в изпълнение на дълга си какво е положението в е, е, флагерите в Сирия? За някои стана дума е, на север от Лепо и Вата в Кобане. Там са изместили 260 хиляди хора в две седмици. Това е през следващите седмици е, ще видим, ако сирийско правителство, силите на сирийско правителство успее да затвори кръга около Алепо, ще имаме една област от 100 и 300 хиляди души, които ще са обградени във вътрешността на Алепо е, е, страни като Ливан и Йордания е, реагираха много е, енергично и много щедро, отваряха границите до сега, но започват е, да затягат мерките по граници, което прави, затруднява възможността за бягство на сирийци в съседните страни. Сблъсците между и, силите, и е, ливанското в Ливан е, прави, затруднява допълнително ситуацията. Както виждате, положението вътре в Сирия в никакъв случай не се подобрява, напротив, е, влушава се, въпреки приятите резолюции от Спомена се тук, че всички страни в конфликта продължават да нарушават е, непрекъснато международното хуманитарно право. Нарушенията е, са заклеймени, знаете, но е, те продължават. Това е криза, която е, засяга не само вътрешността на Сирия, както каза моя колега от е, Върховния комисарят, е, това засяга и съседните държави. 3,17 милиона беженци от Сирия са избягали в съседните държави Ливан и Белгия а, и а, Ливан и Йордания, но също и в Ирак и Турция беженците е, натоварват е, е, социалните системи на тези държави. Положението в съседните държави наистина е просто неудържимо вече. 80% от тези беженци са беженци, които живеят в домовете на домакините на местното население, не са в лагерите. Напрежението между тях расте в последните месеци, още повече, че това са трайни тенденции. Човек не може да работи, не може да планира бъдещето си просто защото а, е, това са бежеци, които вероятно ще останат дълго в съответните а, е, държави. В а, е, Ирак положението е наистина трагично сценариите, които е, така се очертават пред нас, никак не са оптимистични. Е, един, е, един милион беженци последната година, 4, 5 е, милиона е, се нуждаят от хуманитарна помощ. Положението е изключително тежко в Кюрдистан където 380 е, хиляди е, вътрешно е, разселени лица има. Не бива да пренебрегваме положението в други части на Ирак, където 400 хиляди вътрешно разселени имаме, а също и в Южен Ирак е много тежко. Положението е сложно. Е, калкулираме, че над 4 милиона души в момента живеят в контролирани от е, е, райони и над 3 милиона от тях се нуждаят от хуманитарна помощ. Нашата ги дирекция отговаря на кризата от самото, реагира на криза от самото и начало. Хуманитарната помощ е, е, възлиза на 665 милиона евро от началото на кризата. От 2013 е, бяха 350 милиона за сирийската криза, 14-та 150 милиона. Част от парите се дължат на подкрепата на Европейския парламент чрез резерва за неотложна помощ спешна помощ. 45% от нашето финансиране отива за вътрешността на Сирия. Останалите средства се разпределят е, между съседните държави, които помагат е, за решаване проблема с беженците. Какво прави е, дирекцията ни в това отношение? Тук ще бъда кратък, за да имаме повече възможност за дискусии. Това са животоспасяващи операции, е, това, което правим. Работим в областта на е, санитар, хигиената, санитарните условия, здравеопазване, в Ирак, по отношение на Ирак имаме програма на стойност 17 милиона е, евро. Там работим е, в две, в две посоки. Първо помагаме на е, вътрешно разселените по различен начин. Втората насока на нашата дейност е да помагаме на иракските беженци в съседни държави, в е, Турция и е, другаде. Още 50, 15, 50 секунди да очертая какви са най-трудните моменти. Първото е финансирането. Сравнено с е, е, огромните нужди Ясно е, че за пръв път е, ние е, е, имаме работа с една тежка, чет, с четири е, тежки хуманитарни кризи плюс, плюс проблема с Ебола. Страшно много финансиране от всякъде е, е нужно, е, което ограничава възможностите. Е, за ре, бърза реакция на различните донори на кризата. Ето защо ще трябва много точно да е, е, насочваме действията си и да имаме един е, цялостен подход. Донорите бяха помолени преди месец от Обединените нации да, да разработят, да имат съответната стратегия за, за финансиране да се реагира по-адекватно и прецизно на, на кризата. Разбира се, ние проблемът е с тези хора, до които не можем да стигнем и да им дадем хуманитарна помощ, ще трябва да колкото до вътрешна Сирия, наистина трябва да, да, да комбинираме трансграничните дейности с а, международни а, такива. Това изиска също едно добро, точно планиране, добър анализ за това какви са най-добрите начини да се стигне до нуждаещите се. Е, това се отнася и до Ирак, подхода към Северен Ирак. Е, е, преди две седмици изработихме стратегия за това. Сега си ми, работим по това как могат да се подпомагат в кризата с беженците страните домакини и е, всички, които имат някакво отношение към помощта за развитие, как е, могат да я разпределят по-адекватно. Благодаря. Благодаря на господин Фернандес Цинки. Виждам, че нашата председателка се е върнала. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, señora Lockbiller, por su trabajo. Eh, благодаря ви много. Сега давам думата на вас, на членовете на парламента. Мисля, че имаше заявки за парламента. Господин Жозеф. Е, благодаря, госпожо председател. Въпросът ми тук става дума за едни невероятни, гигантски предизвикателства и проблеми, а ние разполагаме средства, които са бюджетирани и разпределени по друг начин. Въпросът ми е за друга ситуация. Как ще е, се преразпределят тези бюджетни средства в бъдеще? И съответно, разполагаме ли въобще с тези средства, които сме ангажирали, които сме обещали? Това е първият ми въпрос. И втория, говорите за действащи лица, за фактори когато чуваме тези е, числа, които вие тук цитирахте, е, казвате, че Ливан е, е, в Ливан една пета от населението са бежанци. Аз не мога да си представя пак как ще действат ливанските власти. Тук трябва наистина да има съответните организационни структури сред беженците, за да могат да комуникират, да, да, да работят с местните органи за да може... Е, тези групи би трябвало по някакъв начин да се самоорганизират, да се самоовластят, за да могат да а, е, си а, е, извоюват необходими а, права. Казвате, че с 50% са били по-малко тези хора, значи... А, част от това население е, е в това положение от много време. Това е една е, е, трайна ситуация. Въпросът е как е, би могъл човек да организира тези групи или как те сами да се организират, защото в противен случай може да избухне е, спонтанна е, престъпност в техните среди е, с неизмерими последствия.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 Ясно е, че сме изправени пред най-голямата трагедия, пред която нашето поколение е било изправено. Не мисля, че сме били до сега свидетели на толкова масивна трагедия. Това наистина е депресиращо, когато си дадем сметка за мащаба на случващото се. Мисля, че Тони Абът, австралийския министр-председател, мислеше напред във времето, когато преди няколко месеци преди ИДИЛ да излезе напред в политическата сцена. Това не е терористична корупировка, това е терористична армия и те са основали терористична държава. Това създава проблеми за все, целия регион в по-широк смисъл, но и за Европа, за целия свят като последица сме свидетели на едно хуманитарно бедствие, в което ислямска държава по един варварски начин завзема цели региони, тя извършва изтезания, престъпления срещу човечествата. Чухме сравнение между Кобане и Сребреница. И това наистина е, има смисъл за мен, тъй като аз бях журналист, когато се случиха кланетата в бивша Югославия, по-специално това в Сребреница. Аз бях журналист и отразявах ситуацията. Знаехме, че се е случила сериозна драма. Аз имах холандски приятели, които служиха там като войници. Отговорността да защитаваме да защитаваме една нова дефиниция, нещо за което се говори от известно време, от преди почти 10 години, от 2005 година се говори за отговорността да закриляме. И една от причините за това е, е неспособността да противодействаме на случилото се в бивша Югославия. Следователно, международната общност трябва да предприеме действия. Ако държавите членки не могат да закрилят групи от население, както е случаят е, сега, и мисля, че Европейския съюз определено не прави достатъчно. Самият Европейски съюз е, твърди, че застава зад този принцип и той е заложен в много европейски документи. Също така има служба за отношенията между много държави, която е, проследява направеното в е, рамките на този принцип за отговорността за закриляме. В Европейския съюз имаме морална, правна и политическа отговорност да гарантираме, че този принцип се прилага на дело и то сега, защото ня... ако не се извършат дейности сега, мисля, че няма да имаме друг, друга такава възможност да го направим. Разбира се, това предполага сътрудничество с ООН. Няма причини да не се предприемат дейности сега, за да се закриля населението, защото това е първостепенно. Ако искаме да се справим с една хуманитарна криза, това е първата стъпка, която да предприемем. Благодаря. Госпожа Лок Бихер. Здравейте, въпросите ми ще са по-кратки, макар и да става въпрос за огромна трагедия. Господин Кавинато, казахте, че за всяка година сте предвидили програма за презаселване. Доколкото разбирам, Европейския съюз подкрепя това с фонда за бежанците. Той допринася, например, ако една местна общност приеме хора по силата на тази ам, програма за презаселване на територията си, ще получи между 5 и 6 хиляди евро на човек. Разбира се, местата за презаселване са твърде малко, но казахте, че през 2015 година ще има 1500 места 150 хиляди места, ако съм разбрала правилно. Да, въпросът ми е какъв е мащаба на тази програма. Той дали е съобразен с предвидените фондове от Европейския съюз, защото в противен случай за нас като представители на Европейския парламент ще е много трудно да кажем и да промотираме тази политика сред колегите ни на национално ниво. Също така, прочетох миналата седмица, че ВКБОН проучва програми, които да се изпълняват и се пишеше, че Турция е получила само 37% от средствата, които е поискала от плана за реакция при беженци. Та, да, ще получи ли Турция по-голяма сума и Европейския съюз да принася ли за това? Знам, че това е труден въпрос за вас, господин Фениш. Вие говорихте за различните военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Разбира се, вече има дебат, че случая с Башара Асад трябва да бъде пренасочен към Международния наказателен съд. Господин Пиньейро, е, специалният докладчик на ОНЕ за Сирия каза, че две трети от е, тези престъпления са извършени от правителството и те са още по-жестоки. Ако погледнем ислямска държава, как бихте я описали? Става въпрос за терористична държава или актьор от държавен, е, за, за терористична организация или за актьор от държавен тип, защото от гледна точка на международното хуманитарно право това се разглежда по различен начин. И накрая въпрос към господин Синке. Мисля, че е много важно да имаме един а, списък с факти за това, което прави Европейския съюз, за да се справи с тази хуманитарна криза, защото държавите членки правят постъпки за приемане на бежанци, но ние трябва да комуникираме по-добре. Да, благодаря, госпожо. Сега. Мисля, че последният въпрос беше към всички, така че първо давам думата на който започна, господин Фениш. Първо трябва да кажа, че съм напълно съгласен с вас, господине, по отношение на, въп... на отговорността да закриляме. Това е отговорност на държавите, които са се ангажирали с този принцип. И също така в нашата работа в ООН целим да ви дадем информацията. Оттам нататък вие разполагате с тези образи, тези документи, цялата тази информация. Не можете да кажете, че не сте знаели за какво става въпрос. Днес информацията се разпространява директно, така че е, за отговорността да закриляме е още по-голяма. Така че съм напълно съгласен с вас по този въпрос. Знам, че в Европейския парламент имаше многократно дебати за това, че в Ирак има конкретни малцинства, които са изложени на опасност, но има един е, е, една група хора, които са в лагери Ашраф и Либерти, които са уязвими групи, защото те не са закриляни от никой. Сега говорим за възможности да се предостави статут на беженец в трети държави, но ВКБ, ОН от 10 години, а, както и ми, а, подкрепа за мисия за Ирак на ОН, от 10 години се опитва да намери начини. И, и не успяват. И обаче, ако нещо се случи, именно тези хора ще са първите, които ще платят цената. По отношение на нарушението на правата човека, разследващата комисия и ООН винаги са казвали, че нарушенията на правата на човека и на хуманитарното право са неща, които трябва да се кажат, че нарушенията от страна на ИДИЛ е, не трябва да засенчват е, нарушенията, извършени от правителствените сили, по-специално правителството на Асад. Така че трябва да предприемем действия на международно е, ниво, по-специално с Международния наказателен съд. Даже мога да кажа, че твърде късно действаме. Сега, дали става въпрос за терористична организация, за терористична войска? Е, Определението, дефиницията не мисля, че е толкова важно. Може би от гледна точка на международното право, ако искате да укачествите тези актове в рамките на въоръжен конфликт, тук става въпрос за военни престъпления, за престъпления срещу човечеството, става въпрос за изтребване на младсинства. И колегата, която преди малко говори за езидите, ние знаем, че това са арабски е, племена. Тук става въпрос за е, престъпления срещу човечеството дори могат да прераснат в геноцид, ако са засегнати цели групи. И за това продължаваме да работим в тази насока. И нашата работа в рамките на Върховния комисариат по правата на човека, на съвета по правата на човека или разследващата комисия тъй като именно това са основните служби в ООН, които работят по този въпрос. Разбира се, бюрото в региона и нашия екип, както на място в Ирак и в Ливан. Та, тази работа е насочена към показване на действителността, да ви предоставим информацията, за да се вземат съответните решения. Благодаря, господин Фенише, господин Кавинато. Си, thank you. Um, Благодаря. Що се отнася до сложността на ситуацията и необходимостта да се координират организациите, действащи на място, както и необходимостта да се свърже хуманитарната помощ с помощта за инфраструктура и за развитие. Да, въпросът е много е, добър. Е, Върховният комисариат за беженците на ОНЕ се занимава именно с е, организирането на закрила и е, гарантирането на подходящи рамки за защита на беженците. Имаме специален план за реагиране по отношение на беженски кризи, създаден тази година и благодарение на този план се координира работата на всички агенции, работещи в областта. Също от тази година, във връзка с призива на Генерална дирекция хуманитарна помощ, да координираме по-добре усилията в областта на хуманитарната подготвеност. Подготвяме заедно с 150 партньора във всички региони три плана за действие при беженски кризи във връзка с програмата за развитие на ОНЕ и се опитваме, благодарение на тези инструменти, да съберем хуманитарна помощ и помощ за развитие и също така и подкрепа за изграждане на инфраструктура в приемащите страни. Що се отнася до задължението за предоставяне на закрила, отговорността за гарантиране на закрила, хуманитарните агенции се опитват е, да покрият огромно количество ситуации. Е, тази година е, само има три огромни кризи. Много е трудно да се справим. Да не говорим, че нямаме права свързани с правоприлагането. Ние единствено можем да предоставяме хуманитарна помощ. помощ. От тук нататък решенията са по-скоро политически. Що се отнесе до програмата за презаселване и вашия въпрос? 130 000 е, се е, презаселват по програмата, 30 000 до края на 2014 година, 50 000 до края на 2015 година и още 50 000 до края на 2016 година. До сега е, реакцията е доста положителна. Около 50 хиляди, всъщност 48 хиляди са местата обещани от държави по целия свят. Разбира се, има нужда от още 80 хиляди. На 9 декември в Женева ще има министерска конференция за предоставяне на допълнителни места и очакваме всички държави, включително и държавите членки от Европейския съюз да а, дойдат на тази конференция и да заявят определени бройки беженци, които са готови да посрещнат. А, вашата страна, госпожо Лохбидер, Германия е изключително щедра в това отношение. А, те, пре, тя предлага програма за хуманитарно подпомагане и допускане в страната, т.е. не само чрез презаселване. По други въпрос, може би е по-добре да отговорят е, представителите на Европейската комисия, е, тъй като не разполагам с цифрите тук. Е, иначе Да, действително не сме получили цялото финансиране, което е, е необходимо за беженците от Сирия. Ако искате повече информация, отидете на сайта за, на Върховния комисариат за беженците, който е посветен специално за реакцията на сирийската криза. Благодаря. Господин Фернандес Синке има думата. Благодаря. Нека да допълня за от колегите. Що се отнася до финансирането, действително потребностите в момента са огромни и е доста трудно да се гарантира дългосрочно финансиране. Очевидно, че хуманитарната ситуация е резултат от политическата ситуация. Очевидно, че решението трябва да е политическо, но междувременно има неща, които можем да направим, за да се опитаме да облегчим нещата. Първо, както вече казах, е важно да координираме действията по-добре, да сме по-ефективни е, и при разходност на средствата и за това работим в, а, с всички а, предоставящи средства за координиране на мерките. Опитваме се да координираме работата на всички държави в областта. Втората възможност, която се опитваме да използваме е чрез е, информационна кампания да съберем допълнителни средства и на трето, особено за кризите, които се забравят. И е, след това нетрадиционните източници на средства за хуманитарна помощ, да кажем е, арабските страни, е, също трябва да бъдат фин... Е, привлечени за да участват в е, хуманитарната помощ. Разбира се, най-големият ни партньор е Върховния комисариат за беженците. Средствата до тук са 1 милион и 270 127, извинете, милиона евро за подпомагане на беженците и си сътрудничим с Върховния комисариат. Всичко това е изложено и в списъка факти на нашия вебсайт. Може би е добре да го направим по-видим. Благодаря. Госпожа Ферман искаше да уточни нещо и след това ще дам думата на представители на дипломатическите мисии от Кюрдистан и Ирак, които поискаха думата. Госпожа Ферман, заповядайте.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 има деликатни въпроси, свързани с отделните групи. Например, при изидите наблюдаваме, е, като посещавахме различните беженски лагери, има специфика, е, специфични черти на тяхната общност е, и това не е никакъв упрек. е, е не разбира се, нищо лошо в това, че са религиозно мълчинство, но е, е, понеже ние наблюдавахме, е, след като работим с тях за изграждане на лагери, ние трябва да сме наясно с техните е, е, тяхта чувствителност по някои въпроси и това обикновено е проблем да бъдат интегрирани в един по-широк беженски лагер, специално изидите и тяхното младсинство. Това предполага по-тесни контакти за обознаването им и интегрирането им. Благодаря. Благодаря, да, предполагам, че и това ще стане. Сега представители от е, мисията в е, Кюрдистан. Благодаря е, за възможността да кажа няколко думи по този толкова важен въпрос. В Ирак и Кюрдистан в момента ние сме изправени пред три основни предизвикателства. Първото, както знаете, е сигурността, въпросът със сигурността. 1500 е, км е границата ни с ИСИС. И е, нямаме никакви доставки и помощ от Централното правителство от създаването на новото правителство. Е, никакви доставки за иракската армия а, това е проблема с сигурността. След това политическото ти е проблем с централното правителство в Ирак и бе създадена една конфликтна ситуация, предизвикана от бившия министър-председател господин Малики. Е, мисля, че той водеше погрешна политика и това доведе до положението в Ирак в момента, поради което Имаме проблем е, е, с е, и, и, трудности при решаването на проблемите в Ирак. Тези проблеми изникнаха поради неизпълнение на иракската конституция, която бе гласувана и прията с 80% от гласовете на иракчани. Друг е, сериозен проблем е хуманитарния проблем. В момента имаме е, милиони е, 800 хиляди беженци и вътрешно е, разселени лица в региона. В някои градове е, беженците са повече от местните, например. В Деорг имаме над 100 училища, в които са настанени разселени лица и бежанци, те не могат да се отворят, да могат да започнат учебната година тези училища. Това е сериозен е, проблем за правителството ни. Имаме економически проблем с централното правителство, например. Например, правителството не изплаща заплатите на служители, преподаватели, здравни работници от нова година, 10 месеца и още не са изплатени заплатите. Страхотни бюджетни съкрещения са предприятия, също време трябва да се борим с ислямска държава, нямаме бюджет за това е, проблем със сигурност, е, милион и 800 хиляди, както казах, е, в беженци в района на Курдистан. Когато говорим за граничните пунктове, и това, това че нашите сили за сигурност преследват някои хора. Всички тези, които идват в Кюрдистан, са кюрди, изиди, езиди, християни и други представители на други малцинства и е, религиозни е, е, изповедания, е, те основно са мусулмани, има и шиити. В последните 30 години в Кюрдистан са съжителствали съвместно хора с всякакви е, религии, които в други части на Ирак не се е, понасят, но в Кюрдистан е, именно успяваха да съжителствуват е, под защитата на е, кюрдистанските защ... е, сили за е, отбрана има, разбира се, сили, които се опитват да стабилизират региона. Има е, части от групи от населението, което, които не могат да намерят обежище е, в Ирак и е, идват при нас. Действителните кюрди, има представители на най-старите кюрди, това са изирите, всъщност са част от нашата нация, наши братя са, има райони, които се наричат оспорвани райони. Е, те, за тях спорят Кюрдистанското регионално правителство и Централното е, управление. Решението на този проблем е, се съдържа в един член, 140 член от Иракската конституция, в, която, в който се казва, че хората в тези райони би трябвало да имат право на самоопределение дали да бъдат част от Ирак или да останат е, е, район на Кюрдистан. Ако този член на Конституцията се прилага на практика, проблема ще се реши, т.е. хората ще получат свобода да решат е, да се самоопределят. И още нещо. Ние в региона Кюрдистан работим за Конституция на Кюрдистан член 35, според член 35 от Кюрдистанската конституция, е, с мнозинство може да се реши дали е, тази област ще е автономия или е, част от някаква друга държава и във всички случаи трябва да имат право да се защитат. Благодаря. Представители на Иракското посолство. Благодаря много. Благодаря и нека да кажа, е, благодаря и за това, че организирате тази важна среща в Ирак. Е, кризата продължава да е тежка и терористичните атаки на ИДИЛ в е, много части на Ирак, особено в северната и западната част на Ирак, води до множество тежки последици и до вътрешното разселване на много хора. Искам да кажа няколко неща за това, което прави Иракското правителство. Има Министерски комитет, е, от, главяван от е, заместник министра за спешни ситуации и този комитет се среща всеки ден, е, търсяки възможни решения за този много тежък проблем, с който се сблъскваме. И ние поддържаме връзка този комитет непрекъснато. А, опитаме се да организираме а, неща. Организирахме, например, хиляда жилища и а, други усилия за подпомагане с а, помощта на а, правителството. Опитваме се да работим и с а, кюрдите, за да а, постигнем възможно най-добра защита на всички. Иракското правителство постоянно е в контакти с Европейския съюз и с НАТО а, в търсене на хуманитарната помощ, от която имаме нужда. А, и особено ни е необходима експертиза тук, а, защото имаме нужда от експертна помощ за управлението на, на тази огромна миграционна криза. И сме безкрайно благодарни е, за всяка помощ, която може да ни бъде оказана. Що се оказа до лагера Шраф, вече няколко години се опитваме да насърчим европейските страни и други страни да приемат част от тези беженци, защото е ясно, че тези беженци не са добре дошли в Ирак и създават проблеми. За съжаление обаче, твърде малко от нашите страни партньорки са готови да приемат част от тези беженци, така че отново отправям тази молба е, Европа да приеме тези беженци, защото ние се борим с огромно количество проблеми и просто нямаме капацитет. Така че ще съм много благодарна, ако тази наша молба бъде чута. Благодаря, госпожо председател. Заповядайте, имате думата за една минута, тъй като преводачите приключиха работния си ден. Последен коментар. Говорим за трагедията, говорим за нения мащаб, говорим за това колко е важно да се увеличи хуманитарната помощ, но също така трябва да говорим и за това как се предоставя тази хуманитарна помощ, за начините, по които тя да може да се използва достатъчно ефективно, а, за да може действително да бъде ангажирано гражданското общество възможно най-много. Това е част на света, където гражданското общество е доста слабо и ако искаме действително да има развитие, трябва да насърчим развитието на местния капацитет на работа на гражданското общество. Благодаря. Благодаря много. За съжаление, едва ли това е последния път, по който, в, в, който говорим по тази тема, но а, мисля, че беше интересно, много полезно. Благодаря ви, че бяхте тук днес. Председателката любезно благодари и на преводачите. Приятна вечер!